ama Onorevoli Уважаеми колеги, преди да възобновим своята работа, искам да отдам почет на жертвите на атентата в Утрехт, Холандия. Загинаха трима души, петима бяха ранени. Аз вече изразих нашите съболезнования на холандския министр-председател Марк Рюте по време на заседанието на съвета. Днес използвам тази възможност да изразя съболезнованието от името на целия парламент на холандско, на целия холандски народ в резултат на ужасяващо престъпление. Не можем да не отдадем уважение към почета, към уважение към памета на жертвите в крайста Чърч. 50 души загинаха след жестоко убийство, докато се молеха в две джами. Тези случаи ни казват, че не бива да се предаваме и да отслабваме битката срещу расовата омраза. Трябва да удвоим усилият си срещу всяка форма на дискриминация и омраза. Изразяваме своята солидарност към жертвите на тифуна и дал, които засегнаха Мозамбик и други страни. Но особено в Мозамбик там бяха нанесени огромни щети. Днес е, отбелязваме 70-та годишна от е, депортацията на евреи от Балтийските страни, 39 000, 49 000 естонци, е, повечето мъже и жени. Това беше ужасяващо престъпление срещу човечеството, както се казва в решение на съвета по правата на човека ние изразяваме уважение към памета на толкова невинни жертва и затова ви моля да почетем памета им с минута мълчание. Благодаря. Възобновяваме сесията, прекъсната на 14 марта. Протоколът е раздаден. Има ли забележки? Няма. Протоколът ще се счита за прият. Заповядайте. Моля ви, е, да обърнете внимание относно едно искане, отправено по CNN към Джеф Безос. Е, става дума за е, заличаване на сувенири, свързани с СССР. Е, искам да кажа, че е време да се събудим. Време е подобни сувенири да се разглеждат като сувенири, свързани с нацизма. Репресиите на двата тоталитарни режима са съпоставими. Европейците трябва да знаят истината за тоталитарната съветска репресия и диктатура. Аз ви попитах дали има коментари по протокола. Ако няма коментари, протокола се счита за прият. Аз се присъединявам към изразеното безпокойство и ще проверим това, което казахте. Ако е необходимо, ще се намесим. Господин Марио Буркецио, депутат, отправи искане защита на привилегиите и имунитета ми в рамките на съдебен процес срещу него пред съда в империя. В съответствие с препоръка на Консултативния комитет по поведението на депутатите, председателя на парламента взе решение за налагане на санкция на Маркос Прецел за не спазване на задълженията за декларации в Кодекса за поведение и мерките за приложение Санкцията състои в упрек. Това решение беше е, за това с решение е бил уведомен санкционирани на 22 марта. Комисията МВ представи две промени в текстове, прияти от парламента в съответствие с точка 234 от правилника тези изменения ще се считат за приети не по-късно 24 часа след обявяването им, ако бъде внесен искан политическа група или депутати, достигащи минималният прак. Искам да ви информирам, че с председателя на съвета ще подпиша 13 акта поети в рамките на обединената законодателна процедура в съответствие с точка 8 от правилника на парламента. Сега преминаваме към дневния ред. Раздаден ви е дневния ред. Що се отнася до програмата за понеделни, групата АОД отправи искане резолюцията по дебата за общия въпрос с положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малка и Словакия, да приключи с гласуване. Гласуването трябва да е с поименно гласуване. Госпожа Инвелт има думата. Благодаря, господин председател. Да, днес по-късно ще говорим по това устно запитване, което споменахте. Беше предвидено да се гласува по този въпрос в четвъртък, след това обаче гласуването беше премахнато от дневния ред. Смятаме, че двете неща, дебата и гласуването трябва да вървят ръка за ръка и да се върне вота в дневния ред. Госпожа Смолкова. Госпожа Смолкова, като... Дякуем пекне за слово. Я хцем попросить стене колег. Благодаря. Искам да попитам колегите дали не са съгласни вода да се отложи за следващата седмица. Защо? Защото в събота предстои втория кръг от президентските избори в Словакия и аз бих искала да избегнем ситуация, в която подобно предложение би довело до отрицателни последици. Отново казвам, предстоят и европейски избори, мисля, че подобен вод би оказал въздействие върху тези кампании. Може ли да отложим? Госпожа Инедвелт. Знам, че предстоят избори. Не мисля обаче, че трябва да си мълчим само защото предстоят избори. Справо казахте, че предстоят избори за Европейски парламент. Какво означава това, че нямаме право да казваме каквото и да било за която и да било страна? Така ли е резолюцията обективна? Тя се осланя на факти и аз лично не разбирам как може да се очаква, че тя ще окаже негативно въздействие върху изборите. Аз не мисля, че има подобен риск. Да, има известна доза критика в резолюцията, но се говори и за напредъка е, по-специално в двете страни, които се споменават. Така че не мисля, че има тук конкретен риск. Темата не е толкова политическа. Резолюцията беше гласувана в Либе преди първия тур на изборите в Словакия. Така че не мисля, че има риск и нека да не политизираме въпроса. Чрез сваляне на въпроса от дневния ред. Аз мисля, че трябва да оставим темата в дневния ред и да гласуваме в четвъртък. По този начин ще покажем, че Върховенството на закона не се свежда до конкретна държава, е, а е универсално. Смолкова и poi votiamo. Госпожа Смолкова и после ще гласуваме. Не казах, че не бива да обсъждаме този въпрос. Казах, че искам да отложим гласуването за следващата седмица. Колеги, вие не живеете в Словакия. Искаме да действаме добросъвестно. Затова апелирам към вас да отложим вота с другата седмица. Изглежда групата на либералите не е за отлагане на гласуването и затова нека пленарната зала да реши дали дали да има дебат, последвано от гласуване. Кой е за предложението на либералите? Моля да гласува. Кой е против? Нека да проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Предложението се приема. Следователно, дебата по положението с принципите на право държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия, ще приключи с резолюция. Гласуването ще бъде в четвъртък. Пак ли за понеделник? За вторник. В съответствие с, с член 130, групата ЕНС поискаха доклада Валтман за решение създаване на Европейски инструмент за мира да бъде предмет на дебат и да има срок за внасяне на изменения. Има ли възражение? Не приема се. За вторник от, глупа, от групата е не се поступило искане да се че изявленията на съвета и комисията по решение на общия съд за анулиране на решението за комисията от 23.12 за държавна помощ, предоставена от Италия на банка Терка, да се добави като втора точка в дневния ред сутринта. Заседанието следователно би започнало в 8.30. Господин Занни, благодаря господин Занни. Както обяснихме, ние помолихме по тези важни решения, които имат сериозно въздействие върху спестяванията и влоговете на хората и състоянието на италианската и банковата система. Има десетки хиляди граждани, които очакват отговор след като претърпяха щети от това решение на комисията, която преди няколко дни беше отхвърлено от съда. Очакваме дебат, очакваме отговор и е необходимо да се посочи и отговорността. Аз искам да помоля гласуването да бъде поимено. Има ли... Иска ли някой да се изкаже против предложението на НСЕ? Тогава да гласуваме. Искането е да се включи дебат в 8.30 сутринта по решение на Общия съд за анулиране на решението на комисията от 23.12.2015 година за държавна помощ, предоставена от Италия на банка Теркас. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Що се отнася до сряда? Първо информация. Сега ще има искания за пакета мобилност преди исканията. Искам да ви информирам, че в съответствие с председателски съвет за определяне на срок за представяне на изменения до петък 13 часа службите на пленарната сесия работиха денонощно за да гарантират публикуването на хиляда измерения и да се подготви гласуването. Искам да ви информирам, че всички измерения би трябвало да са на вебсайта до 17.30 на английски език. На останалите езици текстът ще бъде на разположение до обяд утре. Списъкът за гласуване ще бъде предоставен днес по-късно. Благодаря, господин председател, за гласуването във вторник по освобождаването от отговорност. По освобождаването от отговорност за доклада на комисията има внесени няколко изменения, предимно от приятелите ни, от социалистите и демократите, за генералният секретар на Европейската комисия. Някои от вас смятат, че са е, допустими, обаче друг, за други, които е, се казва какво трябва да, какви трябва да са последиците, според вас те са недопустими. Е, според правилника аз не виждам как, на какво основание твърдите, че това е недопустимо. Това е политическо решение, което трябва да се остави на парламента, така че оттеглете решението си за обявяване на искането за недопустимо и да дадете възможност на, първа, на пленарната сесия да гласува за него. Що се отнася до въпроса за Селмайер, аз помолих службите да направят проверка за допустимостта и недопустимостта на измененията. Отговорът, който получих и който споделям, е да обявя за допустимо искането за отегляне на генералния секретар. Това е политическо искане, което се представя от носителите и след това пленарната сесия, е тази, която трябва да вземе решение. Другото изменение прави пряка връзка с самоубийството на една служителка. За това изменение ли говорите? Да, имаше още едно изменение, което беше обявено за недопустимо. Не, не виждам защо е недопустимо. Тук имам предвид изменение по параграф 258д. Там се казва, имайки предвид новата и сериозна ситуация, и призовава и във връзка с освобождаването от отговорност, призоваваме комисията да предприеме действия за промяна на положението, свързано на нетърпимото положение с генералния секретар. Както казахте, това е политическо решение, което трябва да се остави на парламента. Една част оставете на парламента, другата част не, я, не разрешавате. Вие току-що дадахте причина, поради която решението трябва да се остави на парламента. Изменението, което споменавате пряко свързано с самоубийството. За това службите казаха, че това изменение е недопустимо. И аз мятам така. По политическото гласуване за оставката на генералния секретар. Пленарната сесия ще се произнесе от група депутати, достигнали минималния прак от групите на ЕКР и СП е поступило искане гласуването по пакета за мобилност да се свали от дневния ред. Давам думата за, е, от името на депутатите, постигнали минималния прак. Господин Новаков не е ли тук? Господин Новаков не е ли тук? колеги! Накрая на този мандат Европейския парламент е на път да направи една от най-големите си грешки а именно да допусне пакет който три пъти е отхвърлян да бъде гласуван за четвърти път без да имаме време да видим нито един компромис нито едно споразумение. това ще прилича на хвърляне на зарове. хиляда и шестстотин поправки са гаранция за пълна бъркотия. гласувайте в подкрепа отпадането на пакет мобилност и спасете хляба и работата на милиони европейци. благодаря. E От името на групата ЕКАРЕ. Заповядайте. Комисия транспорту разпатривала е, пакет мобилности. Транспортната комисия отхвърли пакета, който се беше съгласила. Европейския парламент отхвърли това решение. Сега няма съгласие по две от трите предложения и нито едно изменение не беше одобрено от Комисията по транспорт. Трябва ли в тази зала да гласуваме, да вземем решение по 1600 изменения? Докладът на Вантекамп и а, Килън, това са двата доклада, които не бяха одобрени в а, комисията. А, смятам, че не бива да бъдат гласувани в а, парламента. Господин Ертук има думата. Благодаря, господин председател. Ще кажа, че това не е правилното нещо. Работихме две години по това досие за пакета за мобилност. Успяхме да постигнем компромиси от всички парламенти, за да се спасим от положението по европейските пътища, което е недостойно. Трябва преди изтичането на този мандат да намерим решение. И още веднъж ще кажа, политическа игра е от страна на тези, които искат да не се гласува това досие. Така че аз ви приканвам да гласувам още тази седмица по това досие по пакета за мобилност. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване на предложението на групата депутати, достигнали минималния прак от групите ЕКР и СДП, които поискат докладите да бъдат свалени от дневния ред. Гласуването ще бъде поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се отхвърля с два гласа. Дневният ред остава непроменен. Пак за сряда групата на НП. Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, взи, вие взехте решение да включите в дневния ред пакета мобилност. Привличам вниманието ви върху факта, че има повече от хиляда измерения, които не са преведени. Вие гласувахте, ще се съобразим с вашето решение. Но в момента сега всеки трябва да поеме своята отговорност. Днес трябва да проявим отговорност. Да бъдеш отговорен означава какво? Да направим най-доброто за, работещ, за работещите в областта на автомобилния транспорт. Опитай, не се опитвайте да използвате този текст а, така че да не се окажем в крайна сметка без а, текст. Благодаря ви. Господин Глога има думата. Литовската делегация не е тук. Те биха гласували да се отложи гласуването, така че решението, което взехте, не е честно. Трябва да се отложи това гласуването. Литва, малка европейска държава, заслужава да бъде чута. Господин председател, мислете за малките държави, които подкрепят европейската кауза и се борят за нея. Просто искам това да влезе в протокола. Господин Глогас, пленарната сесия е суверена Проблемът с превода е решен. Парламентът ще гласува по именно. Вие сте унези, които ще решите. Така, за група, за сериада, групата на НП отправи искане изявлението на комисията за плахи за сигурността, проистичащи от бързото разпространение на терористично съдържание онлайн, да се добави към програмата за вечерта. Е, има ли коментари? Заповядайте, госпожо Мецола. НДП би искал комисията да вземе отношение по въпроса за бързо разпространяване на терористично съдържание онлайн. Видяхме след терористичните атаки в Нова Зеландия и факта, е, че те се разпространиха толкова бързо, само влушава ситуацията. Интернет се използва за набиране на терористи и активисти. Не бива да позволяваме това. Нашето онлайн пространство трябва да е по-сигурно. Европейският съюз е изправен пред заплаха от терористични атаки, както както от групировки, така и от отделни лица, които използват интернет, за да разпространяват своите послания. Това е неприемливо. Аз знам, че се работи върху законопроект. Смятам, че трябва да дадем силен политически сигнал, че ние сме против тази възможност. Колегата, колегата Далтън поиска думата, за да се изкаже против. Благодаря, господин председател. Нападението в Крайсчърч ни показа, че има още много, което може да се направи. Всички сме съгласни. Въпросът е как. Аз съм докладчик по това досие. Комисията е внесла своето предложение. По-настоящем ние преговаряме. В тази конкретна минута се раздават компромисните изменения. Ще гласуваме в либа идната седмица и в пленарна зала идния месец, така че вероятно ще имаме възможност да дебатираме по тази тема идния месец. Така се процедира в Европейския парламент и би следвало да спазваме процедурата. Не мисля, че комисията следва да прави нещо подобно. Аз отхвърлям искането на НП, тъй като сме в средата на процедурата. Подлагаме на гласуване предложението на НП. Предлож... Изявление на комисията за заплахи за сигурността, свързани с разпространението на туристично съдържание онлайн, да се добавят за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, добре? Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Така, приехме дневния ред. Сега преминаваме към другите точки в дневния ред. Първата точка в програмата е доклада Епе Кофът и Лудек Нидермайер, доклад относно финансовите престъпления, данъчни измами и избягването на данъци. Uh, и така, уважаеми колеги, преминаваме към първата точка от дневния ред за днес. Доклада на колегите Кофут и Нидермайер. Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци. Колеги, искам да помоля всички, които няма да участват в дебата, да излязат от пленарна зала максимално тихо, за да можем да продължим. Казвам още веднъж. Започваме работата по първата точка от дневния ред. Господин Кофот е докладчик. Давам му думата за 4 минути. Заповядайте, господин Кофот. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Утре ще вземем решение относно най-голямото начинание на парламента в областта на борбата с данъчните измами, неплащането на данъци, отклоняването от данъчно задължение и финансови престъпления. Господин Кофот, много съжалявам, прекъсва председателя. Мисля обаче, че е липса на неуважение към вас. Това, което се случва. Ще започнем още веднъж. Колеги, ако искате да разговаряте, моля да го направите извън пленарна зала. Моля всички да напуснат пленарната зала. Благодаря, господин Кофот. Извинявам се още веднъж. Благодаря, господин председател. Ще започна още веднъж. И така. Дебата е изключително важен. Приключваме едни дългогодишни усилия, насочени към справянето с различни типове финансови престъпления, неплащане на данъци, данъчни измами, Днес ще дебатираме най-мащабният документ, свързан с всички тези проблеми, които очертах. Нека да погледнем отклонението от данъчно задължение и неплащането на данъци. Един трилион годишно губим. 3000 годишно на глава от населението в Европейския съюз. Тези пари могат да отидат за строеж на училища, на болници, за най-бедните, най-уязвимите хора. Данъците се крадат. Крадат се от най-уязвимите хора. Ето защо това досие е толкова важно. Що се отнася до прането на пари? Европейския съюз разполага с най-големия единен пазар. Ние привличаме много капитали, много фирми. В същото време обаче не можем да спрем с прането на пари. Мръсни руски пари идват на нашия единен пазар без да бъдат разследвани, да бъде разследван происхода им, без да се предприемат съответните мерки и без да се налагат съответните санкции на различните институции, включително банки, които са замесени в такива скандали. В моята страна имаше голям скандал с Данския банк. 200 милиарда бяха отклонени към Данския банк от Естония пари които вероятно принадлежат на руски олигарси които са навлезли на нашия единен пазар. Трябва да разследваме подобни случаи много по-добре. Съответно, правим много добри препоръки. На първо място трябва да имаме ефективна минимална корпоративна данъчна ставка, за да спрем с това стремглаво спускане към най-низките стандарти. На второ място трябва да приключим с практиките на зловредни данъчни практики. Такива практики има в някои държави членки. Трябва да имаме справедливо данъчно облагане в Европа. Що се отнася до изпирането на пари, имаме нужда от централизиран процес и от сътрудничество между европейските държави, защото по-настоящем днес е много е, лесно да се вкарат в Европа мръсни пари и да се използват в цяла Европа. Е, този процес представлява заплаха за нашата економическа сигурност и за системата на правосъдие в Европа. Съответно, трябва да направим нещо. Имаме нужда от централизирано звено за финансово разузнаване, което да прилага нашето законодателство срещу изпирането на пари, което сме приели. Не на последно място тук в парламента. Имаме го, въпросът е то да се приложи. Най-големите корпорации на Земята, така наречените технологични гиганти, работят в Европа, създават добавена стойност, но не плащат съответните данъци. Трябва да ги призовем да си платят дължимото и за да стане това трябва да има съответното законодателство. Има нужда от обща консолидирана корпоративна данъчна основа, имаме нужда от прозрачност, имаме нужда от отчитане по държави. Що се отнася до корпоративното данъчно облагане, държавите трябва да се държат отговорно освен това, всички трябва да следват установените от нас стандарти. Мисля, че ние предприехме, всички институции предприехме една добра, голяма крачка напред да направим списък с трети държави, които не спазват нашите изисквания. Ако погледнем обаче държавите членки на ЕС, ще видим, че те също не са идеални. Така че трябва да спрем с подобни практики, защото много често вредим на самите си съседи. Съответно, колеги, мисля, че имаме един обстоен, един много добър доклад. Трябва да кажа обаче, че ни предстои много-много работа. Затова призовавам да се създаде една постоянна структура в Европейския парламент, която да се посвети на борбата с финансовите и данъчни престъпления. Искаме нашата работа да се увенчае с успех. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря господин Кофот. Сега за 4 минути втория доклад, че господин Недермайер. Благодаря господин председател. Мисля, че разполагам с 4 минути, ако а, Нашата комисия написа доклад. Към него имаше 300 изменения и с това се приключва работа по данъчни измами, избягване, укриване на данъци и изпиране на пари. Не обсъждаме само изпирането на пари а, и а, а, данчни мам, измами и също така и взаимосвързаността и цифровизацията. В а, наше време има много предизвикателства пред а, органите, които събират а, а, данъци. А, този доклад е свързан с а, работата по-различни случаи, като досиетата Панама и други разкрития. От началото на работата по това досие много неща се промениха. Повиши се прозрачността, повиши се честността на събирането на данците, данъчните режими. Също така се подобри обмена на информация между държавите членки, както и тяхното сътрудничество значително се подобри и положението на глобално ниво. Има нови глобални стандарти и също така искания за въвеждане на данък върху цифровите предприятия. Ние трябва да търсим подходящи начини за модернизиране и усъвършенстване на данъчните системи, за да може по справедлив начин да се събират данъците. В същото време, онези, които плащат данъците си, не бива да бъдат обременявани с допълнителни данъци, особено малките и средни предприятия. И а, не бива събирането на данъци да бъде а, твърде скъпо и неефективно. Нашата работа е свързана с също така с нарастващата роля на цифровия сектор и облагането на цифровата економика с данъци. В момента съветът не може да напредне с ключовите си досиета, като, например, общата консолидирана корпоративна данъчна основа и облагането на цифровата економика с данъци. Ние се опитваме да намерим най-добрите решения за глобалната економика. Докладът на комисията ТАКС 3 се стреми към политически консенсус и аз се гордея, че съм част от а, този консенсус. А, ние също не сме съгласни а, че трябва да се подкопават стандартите към най-низките възможни. Трябва да намерим решение на ниво държава членка, но въпреки това смятам, че трябва да се намери общо решение, въпреки че крайното решение е на държавите членки. Трябва да се намери минимална ефективна данъчна ставка. Има стандарти на ОИСР, но не подкрепям предложението да се въведе а, минимална данъчна ставка, която е ефективна от 80%. Смятам, че това е въпрос компетентността на държавите членки. В повечето случаи успяваме да намерим а, обща знаменател. А, сътрудничеството ни с съвета и а, комисията доведе до списъка с а, юрисдикции, които не сътрудничат а, на нашите данъчни власти. Също така смятаме, че тези държави улесняват агресивното данъчно планиране. Много а, силно одобряваме прозрачността в работата на съвета и промяната, установена от групата по кодекса за поведение. Ние окоръжаваме представители на съвета да преминат към ефективни решения, които да подобрят функционирането на общия пазар. Занимахме се също така и с темата изпиране на пари. За съжаление, нито една държава членка не прилага това законодателство по ефективен начин и за съжаление комисията отхвърли исканията за процедури по нарушение. Има въпроси, които все още не са решени, като например въпроса за златните визи, за съжаление, все още няма мерки срещу държавите, които предлагат тези мерки и затова ние призоваваме към забрана на тези практики и повече прозрачност в надлежната проверка на клиентите. И накрая искам да благодаря на всичките си колеги, с които работихме върху този доклад, специално на съдокладчика господин Кофот, на докладчите в Сянка, бяхме подпомогнати много ефективно от нашите екипи и от представителите на секретарията. Господин Нидермайер, вие изразходвахте всички 6 минути за увод и за заключителни думи. Сега давам думата на господин Московиси. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Радвам се, че имаме тази възможност, последната за мен в рамките на този мандат, да направим е, равносметка на усилията за по-справедливо данъчно облагане. Благодаря е, за огромната работа, която свършихте. Е, поздравявам докладчика комисията ТАКС-3, която заседава 34 пъти, и слуша стотици експерти, поръча 6 проучвания по конкретни теми, които бяха внимателно анализирани и докладът, който обсъждаме, продължава доклада на комисията ПАНА. Поздравление на комисията, поздравление на парламента за огромната работа. През последните 4 години можем да кажем, че двете институции станаха естествени съюзници в борбата за справедливо данъчно облагане. Този доклад е пътна карта, с която тази битка да продължи от следващия парламент и следващият комисар с този ресор. В началото искам да реагирам на някои по на някои от основните предложения за борбата срещу изпирането на пари. Международната фискална система не е адаптирана към реалностите на 21 век. Трябва да държим сметка за мобилния и нематериален характер на економическата дейност. Казвате, че не е направен, не е постигнато споразумение по цифровата економика. Аз мисля, че тази дейност отбелязва крачка напред и дебатите са, имат едно много важно качество, а именно ускориха международните дискусии. На това ниво ще продължи работата. Европейския съюз и комисията ще няма да положат, няма да пестят сили. Цифровата економика, преразглеждането на правилата за разпределение на печалбата и данъчното облагане и минималните данъчни ставки са все области, в които Европейския съюз чувства ангажираност ние представляваме един единен пазар с много висока покупателна способност и по тази причина основното послание е, че ние трябва да координираме дейностите си след срещите на Г20. Трябва да има, ня... ако е, има голям брой предложения от Европейския съюз, те няма да бъдат е, много ефективни. Ако има едно ясно предложение, нашия глас ще се чуе по-добре. Е, но основното е, че ние настояваме за справедливо данъчно облагане. След провала на облагането на цифровата економика, Европейския съюз постигна съгласие за 15-те юрисдикции, които не сътрудничат. Аз мисля, че трябва да се сложи край на очерненето, което отслабва дейността на Европейския съюз. Успехът е в списъка като такъв. Той е убедителен. Това е най-важният списък на международно ниво. Успехът е и в процеса, метода на диалог, който се използва многобройните реформи. Е, и има около 12 е, юрисдикции, които не, не сътрудничат и мисля, че трябва да се търсят е, реформи, усилия да се излезе от списък. И има юрисдикции, в които има предложения за юрисдикции, които имат нулеви данъчни ставки, ние от, отбелязахме тези предложения. По въпросите за данъчното облагане между нас има различия. Трудно ми е винаги да се, обос... да се обоснава. Няма общоприяти стандарти за добро финансово поведение. Ние трябва да обединим усилията си, за да приемем е, правила за обмен на информация и не е, до, не е достатъчно, не, е, не можем да постигнем съвършенство и има страни, които се отнасят твърде благосклонно към фискалната оптимизация или агресивното данъчно планиране. Но за да се преборим срещу това явление вътре в Европейския съюз, които аз критикувам, отхвърлям, ние разполагаме с други инструменти, не само с списъка. Кодекс за поведение, ПРУД, Европейския семестър. Ето, това е един нюанс, но по тези въпроси има съгласие. Аз мисля, че ние трябва задължително да подсилим тези инструменти и да продължим да усъвършенстваме законодателството, за да постигнем повече прозрачност в Европейския съюз. Когато не се събират данъците, знаем, че най-уязвимите, най-бедните са тези, които са лишавани от това, от което имат нужда. Е, ако по-богатите не плащат данъци, защо трябва по хората с по-скромни доходи да плащат данъци? Аз мисля, че има и други мерки по данъчните постановления за многонационалните предприятия административното сътрудничество, което трябва да се засили, така че държавите членки да предвидят нужните средства. Знаем, от основ... Знаем че от скорошните скандали празнотите в правния ред винаги се използват. Ние въведахме правила, чиято цел е да постигнат прозрачност по отношение на фискалната прозрачност и от 2020 година информацията ще бъде на разположение на данъчните администрации. Ние трябва да следим за изпълнението на това решение. Трябва да следим и за финансирането на тероризма и изпирането на пари. Държавите членки трябва да имат достъп до информация. Най-сетне борбата срещу измамите с ДДС. Ние засилихме мерките за рано откриване и за обмен на информация, за използване на данъчната и фискална информация в сътрудничество в рамките на, евро, на Еврофиски, Европол. Аз мисля, че това са все области, в които може да се постигне допълнителен напредък. Аз не мога да бъда изчерпателен. Вашия доклад е, очертава проблемите достатъчно ясно. Но накрая нека да кажа нещо за един много важен елемент от доклада, който е много важно послание за следващия парламент, за следващия съвет, а именно е, постепенното преминаване към квалифицирано мнозинство. Аз е, предлагам да се премине към пасарелна клауза. И има три причини, поради които това е необходимо. Задължително е да се премине към квалифицирано мнозинство по отношение на фискални въпроси. Първо, Европейски съюз ще може да предприема по-бързи и ефективни мерки в област, която е, знаем, че е свързана с е, големи очаквания на граждания. Второ, Квалифицираното мнозинство ще засили демократичната легитимност на фискалните решения, взимани в Европейския съюз. Европейския парламент ще бъде съзаконодател и интересите на европейските граждани ще бъдат по-добре представени. Приложното поле ще се разшири. Да, някой казва, че трябва да имаме единство в областта на енергетиката, корпоративното данъчно облагане, е, данъчна основа и за това имаме нужда от квалифицирано мнозинство, също така за да, е, за да се опитаме да изпълним социалните си цели. Европейския парламент, но и европейските политически партии, които влизат в него, би трябвало да използват това предложение за основа. То ще засили правомощията на вашата институция, но и ще стане по-ясен гласът на общия европейски интерес, който държавите членки не винаги чуват. По този начин ще можем да мобилизираме и по-голямо мнозинство на тези, които се борят за повече прозрачност. Това би било полезно за всички. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи, от името на НП. Господин Ланги има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да похваля доклада. Той има 410 забележки и отделни точки. Е резултат от дългогодишната работа на колеги, особено на двамата докладчици. Първо, благодаря. Това е продължение на работата на комисиите такс 1 и 2 и на анкетната комисия. Какво означава да се постигне справедливост в данъчното облагане, справяне с данъците, които биват избягвани и а, изпирането на пари. Тази тема трябва да остане на дневен ред. А, през изминалите 4 години вие представихте множество предложения, господин Московиси, и поздравления за това. А, но последното ви предложение е да се премине към квалифицирано мнозинство, докато държавите са против. Дори моят финансов а, министр е, е гласувал против данъчното облагане на цифровата економика и обща консолидирана данъчна основа няма да се справим без квалифицирано мнозинство. Трябва да обърнем внимание и на данъчните обежища. Ще спомена само две данъчни обежища. Люксембург, където не се облагат брутните доходи и Холандия, където не се облагат доходите от лицензи. Не можем да даваме за пример тези държави. Сега от социалистите демократите госпожа Регнер. Много благодаря. Аз се гордея с работата ни в Европейския парламент. Ние сме моторът при затварянето и справянето с данъчни обежища и пролуки в закона. Ако се осъществят предложенията от доклада на двамата докладчици, това ще бъде революция в данъчната политика. 820 милиарда евро а, ни се губят като данъци. Колко младежи биха могли да намерят работа, ако разполагаме с тези пари? Но кой ни пречи? Държавите членки. Така че трябва да отпадне гласуването с единодушие. Финансовите министри блокират това решение, когато става въпрос за повече прозрачност на данъчните решения. Аз мятам, че трябва да е ясно къде големите концерни плащат данъците си и в кои държави има минимални данъчни ставки. Така че пледирам да гласувате за този доклад, когато той се гласува утре в пленарна зала. Господин Зили има думата сега от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря. Искам да благодаря на двамата докладчици и на всички, които участваха в написването на този доклад. Изслушванията показаха, че досието е важно, имаше и много изменения, не беше лесна работата. За съжаление, изпирането на пари продължава да бъде голям проблем в страните на Европейския съюз. Борбата с този проблем трябва да е приоритет за нас. И мисля, че в доклада се дава една добра пътна карта за подобрение, какво трябва да бъде сътрудничеството между ЗФС и така нататък. Има обаче и някои изменения, които биха могли да бъдат приети по време на гласуването в пленарна зала. На първо място да, ние осъждаме някои банки за прането на пари, но проблема е много по-широк. Моите изменения, свързани с систематичния характер на изпирането на пари, бяха отхвърлени на ниво комисия. Мисля, че трябва да се върнем към този текст, който предлагам, тъй като не става дума само за няколко грешници. Мисля, че става дума за системен проблем в банковия сектор на Европейския съюз. На следващо място в доклада се казва, че трябва да говорим с един и същи глас, що се отнася до така наречената FATF. Има много държави членки, които не са членове на ФАТФ, но пък сътрудничат с други страни, които не са членки на Европейския съюз. Благодаря, господин Язък, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. От първия скандал Люксликс до сега Европейския парламент – е водеща сила в борбата срещу укриването, избягване на танци и спирането на пари. Ние последователно очертаваме проблемите и формулираме препоръки за решаването им. Докладът на комисията ТАКС 3 е поредният пример. Той получи той беше гласуван с огромно мнозинство и благодарение на докладчиците, докладчици в сянка и координаторите и всички останали колеги, както а, служителите и секретарията постигнахме добър резултат. За пореден път очертахме препоръките си за европейски мерки. А, комисията излезе с редица важни инициативи и реагира положително, но държавите членки не правят достатъчно. Съветът непрекъснато протака и от всички институции съветът е най-слабата връзка. Без политическа воля не може да има бърз напредък. Задължително е Европейският съвет да обсъди тези въпроси и да намери начин да вървим напред. В противен случай ще продължим да тъпчем на едно място. Парламента ще продължи да разследва данъчни престъпления в Европейския съюз. Ако обаче не се предприеме нищо от европейските ръководители, ще останем да се въртим в този омагиосен кръг. Европейските граждани не заслужават това. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Язек. Сега от името на зелените за една минута госпожа Скот Кейто. Благодаря. Данчното е, избягване е толкова важно за нашите граждани. То увеличава неравенството и е, противоречи на обществения договор. Затова трябва да напреднем по няколко причини. Трябва да се справим първо с нашите е, данъчни обежища в Европейския съюз, като Люксембург, Малта, е, Холандия и така нататък. Тук комисията трябва да постигне напредък. Радвам се, че всички сме единодушни да забраним е, фирмите в почтенски кутии и да прекратим практиката на златните визи. Гражданите обаче искат да има задължителни данъчни ставки и да има повече прозрачност при възлагането на данъчните на обществените поръчки. И следващият парламент трябва да работи по тази тема и да упражни натиск върху държавите членки. Те трябва да се присъединят към нашите усилия да се борим с нервнопоставеността в данчното облагане. Господин Урбан Креспо от името на левицата. Благодаря, господин председател. Гласуването по този доклад ще приключи едно мащабно усилие, предприето в рамките на настоящия мандат. Какво се опитахме да направим? Да идентифицираме какво не се прави както трябва. Как така милиарди се губят поради изтичането на, на средства и неплащане на данъци. Европейския съюз от своя страна обаче налага навсякъде крайни економии. Навсякъде се затягат коланите, навсякъде се казва няма пари за нищо. Същевременно обаче гражданите чуват как Европейския съюз позволява на Люксембург, например, да налага специални данъчни режими за големи многонационални компании. Европейския съюз залага на големите обещания, но не прави нищо конкретно по проблема. Навсякъде има вратички в закона, милиарди изтичат, както се посочва в доклада. В него се казва, между другото, че и Швейцария не изпълнява правилата за прозрачност. Колко време трябва да чакаме Съюза да наложи търговски санкции на Швейцария, за да я застави да сътрудничи, както други държави, които определяме като данъчни обежища? Колко дълго ще чакаме, докато посочим с пръст държави като Люксембург и Малта, например, които също са данъчни обежища. Колко да чакаме, за да преминем от обикновени препоръки към нещо, което наистина да бъде спазено и изпълнено? Ако ние не предприемем реални мерки срещу капитализма, ще стане твърде късно. Господин Кобър, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Има разлика между укриване на данъци и избягване на данъци. Едното е незаконно и трябва да се наказва, другото е напълно легитимно. Никой не иска да плаща повече данъци, отколкото трябва. В Великобритания има задължение за акционерите да ограничат изложеността си към данъци не е задача на политиците да правят така, че да се събират данъци, които да осигуряват луксозен начин на живот на европейските бюрокрации. Британия ограничава бюрокрацията, за да създаде работни места и за това малките ни предприятия са силни, и заетостта е висока. А за разлика от Франция, мя попитайте жетки, господин Московиси. Те май не са съгласни с начина по който се управлява страната. Използването на финансирането на тероризма е оправдание. Не е необходимо да се събират повече данъци, за да се борим срещу финансирането на тероризма. Това е просто претекст. Е за това а, Великобритания напуска. Стига обаче да успеем да се отървем от министър-председателя си. Благодаря, господин Соснерц, от името на независимите за една минута. Този доклад не бива да означава, че а, държавите са а, против данъчното облагане. А, те а, събират а, данъци от а, гражданите, но позволяват твърде много на банките. Ако обикновените граждани действаха като банките, щяха да са в затвора. А, Има нещо, което трябва да бъде обяснено на хората, как вземаме пари от едни и ги даваме на други, а не избягването на данъци. А, не бива глупави политици да харчат парите по безотговорен начин. Може да се спи пести е, е, пари за, за програми като Еразъм, например, вместо да седят на политиците, това би било много по-добре. Господин Карас. с всичките ви 110 препоръки за повече данъчна справедливост и повече равнопоставеност предлагаме най-обхватният пакет, свързан с данъчното облагане до сега. Това е абсолютно необходимо и за зад него стои мнозинството от Европейския парламент. Но имаме един проблем. В държавите членки липсва политическа воля за да се поведе борба срещу недостатъците и принципа за единодушие предизвиква блокиране на действията и затова аз пледирам да се откажем от този принцип, за да бъде въведен данъкът върху цифровата економика, за да може да се разберем за общата корпоративна данъчна основа, за да има задължение за деклариране на данъците и да се въведе задължение за данъчно облагане на финансовите транзакции. Докладчикът, ораторът бива прекъснат. Господин Танк получава думата сега за една минута. Благодаря. В началото благодарности към двамата докладчици. Нидермайер и Кофот. Отличен доклад. Отправям благодарности към комисаря Московиси който в рамките на своя петгодишен мандат неуморно се бореше и използваше всяка една възможност да включи проблема с данъците в дневния ред на Европейския съюз. Ценя високо. Основният проблем неравенството. Една, процент от населението, най-богатите, печелят всичко и прехвърлят задълженията за изграждането на училища за здравеопазване върху останалите 99%. Трябва да си поемем отговорност, политическа отговорност за нарастващото неравенство. По два начина. На първо място трябва да имаме структурна реформа на корпоративното данъчно облагане. Комисията направи своето предложение, парламента го подкрепи. Сега трябва да започне международни дебати в рамките на ОИСР. Европейския съюз трябва да излезе с обща позиция. И ние трябва да се погрижим да се блокира прехвърлянето на печалби и ерозия на данъчната основа. На второ място, поне пет държави членки на ЕС са данъчни обежища, дори да не ги определяме като такива. Те лишават Съюза и гражданите от съответните приходи. Люксембург, Холандия, Кипър, Малта, Ирландия трябва да бъдат определени като данъчни обежища. Създадохме списък с трети страни, които са данъчни обежища. Той може да се ползва със съответното доверие, но трябва да определим виновниците и на ниво Европейски съюз. Затова нека да подкрепим изменение 96 утре. Благодаря, господин Танк. Господин Кобърн има питане с синя карта. Приемате ли? Заповядайте, господин Кобърн, имате 30 секунди. Благодаря, господин Танк. Виждате протестите на жълтите жилетки във Франция. Те не са съгласни с това, което вие казвате. Откровено казвано, казано не, че богатите не плащат данъци, всъщност държавите харчат луди пари по луди проекти, а работническата класа не получава възможност да се труди. Трябва да имаме свободна економика, капиталистическа економика, за да имаме работни места. Работните места не се създават от държавата, те се създават от фирмите. Подобно законодателство няма да помогне, нали? Отговора господин Кобърн, опитах се да открия някакъв въпрос в вашето изказване. Да предположим, че има такъв. Господин Танк, имате възможност за отговор. Един пример. В документите, които определяме като Paradise, Nike, базирана в Холандия, тя плаща 33% данък печалба. Това е са данни от 2007 година. През 2007 година вече само 13%, ако правилно чуваме. По време на кризата кой плащаше повече данъци обаче? Защото данъците на Nike бяха намалени. Значи кой плаща обикновените хора? Ами жълтите жилетки много ясно, че ще ни подкрепят, защото големите не плащат. Благодаря госпожа Руахонен Лернер за една минута. Благодаря, господин председател. Миналата година в комисията tax 3 получихме много информация за економически престъпления, економически измами. Получихме много информация за мащабите на проблема. Един, излезе наяве един от най-сериозните скандали с банка в Естония изпрани над 2 милиарда евро. Повечето от информацията идва от лица, подаващи сигнали. Много често банките нямат желание да проверят онези, които разполагат с огромни суми пари комисията, следващата, комисията в следващия парламент е, ще има много работа. Това става ясно от един от е, последния, последните скандали. Е, и скандал за руски олигарси, които са, използ... които са изпирали пари. Госпожа Жули има думата. От няколко седмица от няколко седмици, след 10 години, 10 години борба срещу изпирането на пари и измами, аз напускам парламента с известно удовлетворение, но заедно с това и е горчивина. Удовлетворен съм, защото благодарение на анкетите и подаващите сигнали и забележителния доклад, искането на зелените за повече фискално сътрудничество среща все по-голямо одобрение от парламента. Гледам на това като на лична победа. Горчевина изпитвам от липсата на политическа воля за превръщане на думите в дела за водене на истински реформи. Е, както е по е, доклада по страни. Моето желание е гражданите да използват огромната си сила, е, за да подкрепят унези, които защитават техните интереси, не многонационалните предприятия, за да има фискална прозрачност. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря. Господин Карти за една минута. Господин председателю, правото на националното парламент и да защитават а, националните системи за данъчно облагане трябва да бъде запазено. Данъчният суверенитет не бива да бъде разискван. А, но националните държави трябва да се борят за, а, избягват, за борба срещу избягването на данъците и за данъчна справедливост. Остава въпросът дали правителствата слушат гражданите. Apple изгради в Ирландия с помощта на правителството схема за неплащане на справедливи данъци и изглежда, че Ирландия, ирландското законодателство за данците не се спазва, но никой не търси отговорност от Apple. Ние искаме да се провери дали Ирландия е дала данъчна данъчни облегчения и държавна помощ на Apple. Господин Фунтулис. Благодаря. Ситуацията в Европейския съюз е сериозна. Люксликс, Футбол Ликс, панамски досиета и други скандали говорят за мащабите на проблема. Не може да има единен пазар тогава, когато фискални системите на данъчно облагане са толкова различни. Имаме законово избягване на данъци, което е от полза за големите многонационални предприятия. Ако се създаде единна фискална система, държавите членки ще трябва да се откажат от своя суверенитет, което е неприемливо. Европейският парламент е единствената пряко избрана от гражданите институции, затова е единствената институция, която е, има легитимно право да предприеме действия. Желая Препоздравявам всички гърци във връзки с важна годишна. Благодаря. Работата, водена от такса 3, е ясен сигнал преди изборите. Тя говори за ясно желание и за амбиция на европейските депутати да работят срещу изпирането на пари, укриването на данъци, но сега топката е в лагера на държавите членки и те трябва да проявят много по-силна политическа амбиция по време на следващия мандат и предложението на парламента да бъдат основата за следващите мерки. Проблемите, по които трябва да се работим. Хармонизация на данъчната основа на предприятията, борба срещу ДДС измамите и данъчното облагане на предприятията от цифровия сектор Държавите членки обаче трябва да поемат своята отговорност и може би трябва да се премине към квалифицирано мнозинство по теми свързани с данъчното облагане. Това е единственото условие за повече данъчна справедливост. Благодаря, господин Сант. Докладите, които обсъждаме, свързани с данъчни измами и злоупотреби, трябва да са основани на факти. За съжаление, този доклад има сериозни недостатъци. Освен това, трябва да спомена, че има предубедено отношение спрямо комисията. Говори се за някои малтийски банки, но се обръща гръб на Deutsche Bank, например. Други хора, замесени в престъпност, лица, също се толерират. Освен това, как може да се говори за данъчна хармонизация? Данъчната гъвкавост е единствения инструмент, с който разполагат малките периферни економики в Съюза. Тези държави се изтикват въгъла от нещо, което се нарича данъчен популизъм. Съжалявам и мисля, че този доклад е изпълнен с недостатъци. Благодаря, господин Сант. Госпожа Гомеш има въпрос с синя карта. Приемате ли? Госпожа Гомеш има искане. Въпрос по силата на процедурата на синята карта. Госпожа Гомеш, не съм съгласна с вас, господин Сант, Какво направихте вие, за да попречите на Малта, вашата страна, да не се превърне в данъчно убежище? Какво направихте за борбата с финансовите престъпления, борбата с тероризма? Какво направихте, за да попречите на електронния тип хазарт, криптовалутите и така нататък. Има двама членове на вашето правителство, които бяха разобличени в панамските досиета и те още са на поста си. Какво сте направили, за да попречите на всичко това? Господин председател, мога само да повторя това, което прочетох. За съжаление, доклада отчита и взема предвид едни голи обвинения по никакъв начин не са доказани връзките с реални престъпления. Как може това да е доклад на парламента? Господин Гиголд за една минута. През последните пет години имаше четири различни комисии, специални комисии, които разследваха данъчната престъпност и спирането на пари. През изминалите пет години вследствие на това постигнахме повече напредък в борбата с финансовата престъпност, отколкото преди това в Европейския съюз. Но сега съвета блокира важни предложения на комисията и съм изключително ядосан, че и голямата коалиция в Германия действа против новото законодателство за облагане на цифровата економика, например. Крайно време е този блокаж да бъде прекратен и това трябва да е тема в предизборната борба. Не можем в Европейския парламент да работим за данъчна справедливост, а в националните държави да се блокират от всички партии Колегата Ман има въпроса на карта към вас, господин Кигот. Много благодаря и аз бях член на всички специални комисии и беше много важен принос на подаващите сигнали и на журналистите. Въпросът ми е защо държавите членки не се помръднаха и финансовите министри също. Защо не казаха, че ще предприемат мерки за промяна. Всъщност на европейско ниво трябва да се прекрати този блокаж. Отговор, колега Ман. Съжалявам, че няма да бъдете член на следващият парламент. Винаги съм ви ценил много като член на парламента. Защо държавите членки не правят това? Малки държави имат финансов интерес да предлагат ниски данъци за печалби от е, друго място. Аз мятам, че това е напълно неприемливо в Европейския съюз, но има идеология, която стои след е, зад това. Председателят е, прекъсва госпо... колегата Шердеван за една минута. Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, данъчните скандали от последните години показаха ясно с колко фантазия и колко престъпна енергия концерни, банки а, и предприятия избягват а, данъци а, и а, не се страхуват от е, измами. Стотици милиарди се губят е, и липсват е, в, за съобществеността и за инвестиции в обществото. И за това ни трябва парламент с силни демократични инструменти в борбата си за повече данъчна справедливост. Аз мятам, че трябва да има постоянна подкомисия, която да се занимава с данъчни престъпления и финансова престъпност. Но трябва да има воля за минимални данъчни ставки за предприятие, законодателство за защита на подаващите сигнали в държавите членки. Председателят, благодаря. Колеги, от този момент нататък няма да давам повече възможност за въпроси с синя карта. Господин Сосния получава възможност да зададе последния въпрос с синя карта до този момент. Заповядайте. Данъчна справедливост. На мен ми е известен само един начин. Аз запазвам моите пари, вие вашите. Не може да гледаме в чините на другите хора, когато определяме данъчните ставки и задължения. Werter natürlich ist Колега, разбира се, данъчната справедливост Ви оценявате по различен начин, но за мен е важно предприятията да не плащат по-малко данъци, от което да страда обществото. Аз смятам, че трябва да има минимални данъчни ставки, защото в противен случай ще има по-малко пари в обществения сектор. Това ще даде еднакви справедливи шансове на всички граждани на Европейския съюз. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа депутати. Най-напред искам да благодаря на докладчика. След като изслушах комисаря, бих искал да благодаря и на него. Аз мисля, че Отправени са редица предложения за борба срещу укриването на данъци, избягването на данъци, за да се упростят изискванията към фирмите, а и също така нези, които се възползват от сегашното положение, да осъзнаят по-ясно какво предприемат. Сътрудничеството между държавите членки – се оказва очудващо неефективно. Това сътрудничество или не съществува, или е безрезултатно. Както каза комисария, ние трябва да водим битка за сътрудничество. Госпожа Гомеш. В този доклад се говори конкретно за Кипър, за Люксембург, за Холандия и за други държави, е, които определяме като данъчни обежища. Има много правителства, които са готови да продадат е, себе си е, и да припечелят парите, обаче не отиват за изграждането на училища, болници, Големите компании получават сериозни данъчни адмисти и това се случи и в моята страна. Министрите на Еврогрупата продължават това стремглаво спускане към дъното. Технологичните гиганти не плащат данъци, престъпни организации продължават да се ползват от ниски ДДС ставки. Нали говорим за съюз, където има върховенство на закона. Необходимо е да усилим борбата срещу изпирането на пари, необходимо е да имаме една обща консолидирана корпоративна данъчна основа, необходимо е да има данъчно облагане на цифровите гиганти и много-много други неща. Благодаря господин Каса за една минута. Благодаря. Наш дълг е да защитаваме интересите на гражданите. Ето защо винаги съм бил срещу злоупотребата с властта. Никога няма да приема корупцията, защото тя е на гърба на гражданите. Интересите на нашите граждани имат предимство пред всички останали интереси. И ето защо този доклад според мен е добър. Трябва обаче да бъдем последователни. Е, предложенията на левицата не са приложими за много държави членки. Е, ние никога не можем да приемем е, тези предложения за ограничаване на нашите решения за данъчните системи. Аз ще се боря ден и нощ срещу корупцията, но със същите усилия ще се боря и за а, създаване на работни места. Аз защитавам суверенитета на държавите членки върху данъчните им системи. Благодаря. Господин Симон за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар и скъпи колеги. От пет години представям социал-демократическата партия в комисиите такс 1 до 3, комисията ПАНА и времето беше много ползотворно. Вие, господин Московиси, бяхте доста наш партньор от името на комисията и ние вървяхме в една посока в стремежа си за повече данъчна справедливост и в борбата си срещу изпирането на пари. Ако помислим за бъдещата си работа, смятам, че е важно доклад, доклада на комисията ТАКС 3 да се изпълни искането за създаване на постоянна комисия по данъчни въпроси. За мен е важно всички комисии да работят заедно, защото така създава общ поглед. Комисията по економически въпроси има различна гледна точка от гледната точка на колегата Анна Гомеш. Председателят прекъсва, изчерпахте времето си. Сега давам думата на колегата Хейс за една минута. Благодаря, господин председател. Вече беше казано, че ние сме общност, в която има върховенство на закона. И е, съответно се зачита принципа на анонимност, когато става дума за данъчни въпроси. Целта тук е да нямаме изтикване във ъгъла и е, недостойно положение на по-малките държави членки, които не могат да се сравняват с големите. Освен това, искам да кажа, че ние имаме голям напредък по отношение на препоръките, свързани с БЕПС. Имаме голям напредък по отношение на задълженията на данъчните власти. Имаме напредък по отношение на борбата с изпирането на пари. Истината обаче, че в съвета няма голямо мнозинство, що се отнася до различните типове данъци, не на последно място върху цифровите гиганти или общата корпоративна данъчна основа. Затова трябва да има нова тактика от страна на комисията. Тя трябва да набележи най-добрите практики, които да бъдат набелязани в рамките на препоръките по държави. И тези практики трябва да бъдат измервани, освен това да бъдат включени в годишен доклад. Това е начинът да се постигне напредък. Благодаря, господин Радев за една минута. Дами и господа, скандалите в последните години като панамските досиета, досиетата от Люксембург, случаите на милиарди евро, изпрани през редица европейски банки, доказаха, че въпреки строгите правила на европейския съюз още много следва да се направи за да стане борбата срещу укриването и избягването на данъци и срещу изпирането на пари по ефективна докладът на специалната комисия такс три който обсъждаме днес съдържа редица препоръки в тази насока включително някои изключително смели предложения като създаването на европейска финансова полиция. имайки предвид трансграничния характер на укриването на данъци и на изпирането на пари недопустимо е държавите членки да отказват да споделят информация. културата на тайнственост следва да бъде заменена с култура на обмен на данни и информация радвам се че с директивата за обмен на финансова информация която договорих по рано тази година бяха положени основите на едно по силно сътрудничество в рамките на европейския съюз между звената за финансово разузнаване. надявам се при следващ преглед на законодателството обменът на информация да бъде вече задължителен и то в конкретно определени срокове. това е нужно не само в името на европейската сигурност но и с оглед проследяването на потока мръсни пари тяхното спиране Колеги, преминаваме към спонтанните изказвания. Има много колеги, които са се записали. Трябва да съблюдаваме времето. Една минута има всеки. Господин Здроевски е първият оратор. Не искам да оставате с впечатлението, че всичко е наред, след като имаме законопроект. Ще ви обърна внимание на факта, че докато работим по този документ, има повече протести и оплаквания, отколкото одобрение. Например, проблема с златните визи. На второ място процедурите по прилагане, които са бавни и неефективни. На трето място данъчните обежища и пролуките в закона. Казвам всичко това, защото смятам, че законодателството само по себе си няма да промени нищо. Ние трябва да се споразумеем по ефективни мерки. Благодаря. Следващият. Грация, президенте. Благодаря. Специалната комисия такса 3 ни представя доклад без компромиси. Европа има сериозен проблем с изпирането на пари и фискални измами. Държавите членки не са положили достатъчно усилия за да запълнят законодателните празноти. Освен това, много държави членки проявяват липса на воля да се борят срещу укриването и избягването на данъци. Трябва да се сложи край на наличието на данъчни убежища, като Белгия, Холандия, Люксембург, Малта. Това не може да продължава. Е, трябва да се координират националните дейности, когато те имат желание да си сътрудничат. Има нужда от европейска финансова полиция, която да има правомощия за провеждане на разследвания. Следващият оратор. Мисля, че Европейския парламент свърши добра работа, това го каза и комисар Московиси. Мисля, че с право европейските общества са разтревожени от това, което се случва в Европейския съюз. Има две неща, които следва да бъдат посочени с пръст. На първо място сътрудничеството между държавите членки не съществува или не работи на практика. Мисля, че е необходимо да се избегне да се избегнат практики, по силата на които държавите членки се опитват да спечелят за сметка на други държави членки. Нали сме в единен пазар. На второ място, правилото за единодушието. Вече беше споменато то. Някои държави имат право да налагат вето. Това са държавите, които имат интерес положението да не се променя. Необходимо е да се промени положението. Има нужда от пасарелна клауза, за да се стигне и до споразумение в съвета. Освен това, трябва да се променят договорите. Госпожа Томашич. Благодаря. Ние питаме дали трябва да се борим срещу фискалните измами, укриването на данъци, но как да се борим ефективно без да разполагаме с прескриптивни правила. Този доклад, както и други до сега, предлага създаването на наднационални органи, които не са необходими, тъй като в момента ние нямаме сътрудничество между националните органи. И следователно създаването на нов национален орган не би имал добавена стойност призивът за хармонизация на ДДС не е удачен. Като се борим срещу измамите, ние, мож, ние можем а, да инвестираме и в работни места. Госпожа Уорд. За разлика от много от нас, някои едри бизнесмени не смятат, че трябва да да плащат справедливия дял от е, данъци. Това показва международното измерение на проблема. И за това е разочароващо, че Тереза Мей заета с е, Брексита на торитата не показва лидерство в справенето си с е, финансовите престъпления. В моя избирателен район хората са много а, против данъчните измами, които засягат най-уязвимите от нашето общество. Но банкерите, големите бизнеси, онези, които имат и искат още, са фаворизирани. Трябва да се борим за повече справедливост, да се справим с офшорните данъчни обежища защото по този начин се започва на превара към дъното на стандартите. Господин Уртък. Благодаря. Е, в доклада наистина са записани много мерки, насочени към справянето с неплащането на данъци и данъчните измами. Има напредък, постигнат в парламента, само че в съвет текста е блокиран. Мисля, че е необходимо най-вече да се създаде обща корпоративна консолидирана данъчна основа. Това е кригален камък, за да се стигне до данъчна справедливост в Европейския съюз. Утре, когато гласуваме доклада, ще обърнем внимание и на златните визи. Нека да не забравяме, че има една отрицателна тенденция да се намалява корпоративното данъчно облагане, да се намаляват данъчните ставки за корпорациите в много страни. В Испания има хора, политици, които искат стандартната корпоративна данъчна ставка да бъде под 20%. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Благодаря. Благодаря, господин комисар, уважаеми колеги. Укриването на данъци, избягването на данъци, данъчни обежища – те имат не само финансово отражение, но отражение върху цялото общество. Когато и има няколко много богати хора, които из, извличат огромни печалби и заедно с това се отслабва непрекъснато и се свива средната класа, тези различия са неприемливи. Ние трябва, ние можем да предприемем няколко мерки да направим така, че фирмите, които са в данъчните обежища, да бъдат ограничавани в своята дейност, да не се осигуряват предимства за, за фирми от, от държавите членки. Господин Соне, ние в групата на зелените изцяло поддържаме борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами, затова поддържаме доклада на комисията. Все още трябва много да се направи, за да се постигне справедлива данъчна система в целия Европейския съюз. Агресивното данъчно планиране е а, практика. Също така има и достатъчно данъчни обежища. По този начин а, се работи в ущърп на обществения интерес. Много държави членки трябва да включат в законодателството си закони във връзка с обща корпоративна данъчна основа и облагането на цифровата економика. Трябва също така да има квалифицирано мнозинство, от което да се взема решение в съвета. Защото съвета е с законодател. Госпожа Берес. Благодаря. Докладът, който предстои да приеме, е последния штрих към последователната дейност на парламента през този парламент под в съответствие с желанието на гражданите, а и след многобройните скандали. Този доклад е и пътна карта за следващия парламент. Надяваме се, че препоръките ще доведат и до създаване на постоянна подкомисия. Призовава се за прекратяване на златните визи и също така да има повече координация в борбата срещу изпирането на а, пари, но нека да се съсредоточим върху а, себе си, върху собственото си поведение, да наричаме имената с, а, да наричаме нещата собствените им имена. Нека да има минимална а, данъчна ставка за облагане на предприятията. Председателя прекъсва ораторът. Следващият. Господин Вягаш. Благодаря. Един трилион евро. Това е сумата, на която възлизат неплатените данъци. 10 милиарда не влизат в нашата хазна, в хазната на моята страна. Това е всъщност целият бюджет за образование – 20% от пропуснатите ползи се дължат на ДДС измами. Мисля, че ние трябва да хармонизираме съответно данъчната си политика, политиката по отношение на ДДС. Нека да не се самозалъгваме. Много може да се направи по отношение на данъчната хармонизация. Какво да кажем за данъчните убежища? Какво да кажем за прозрачността, за автоматичния обмен на информация? Необходимо е да поставим под въпрос Една от основните свободи, знаете, тя е свещена, свободното придвижване на капитали. Агресивното данъчно планиране няма как да бъде разграничено от системата на капитализма. По този начин се осъществява доминантността на многонационалните компании и тяхното желание за власт. Господин Московиси. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожи и господа депутати, за, за казаното от вас и благодаря за проявения от вас интерес. Мисля, че можем да сме горди с напредъка, който постигнахме за, в интерес на повече е, фискална прозрачност и в усилията за борба срещу изпирането на пари данъчните измами. Е, мисля, че не можем да отречем постигнатия напредък, но сред битките, които ни остават, а те не са малко, аз бих искал да защитя няколко идеи, които представям на вашата мъдрост. Първо, клауза за недопускане за на злоупотреби. Второ, минимално данъчно облагане за предприятията. Очевидно е, ние трябва да се борим за повече прозрачност по въпроса за това, кои страни са данъчни обежища и не. Аз вече казах какво мисля, но имаме нужда от прозрачност за всички и не бива да има страни, които, за които да има подозрения, че осигуряват по-благоприятен данъчен режим за предприятията. Това за мен минава през обща консолидирана основа за корпоративните данъци. Също така трябва да продължим с реформата на ДДС за да се сложи край на огромните е, измами. Тези измами възлизат е, на 50 е, милиарда. И накрая, ако искаме да се борим срещу агресивното данъчно планиране, и това е много важна кауза, с която аз се борих по време на мандата си. Аз мисля, че ние имаме нужда от промяна в правилата. Затова казвам, че ние трябва да водим битка за преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство. По този начин ще можем да променим режима и да, отго... и да предприемем нещо срещу е, реалността на данъчното облагане. А, нека, а, ако ние не успеем а, да предприемем тези мерки, ще бъдем отслабени. Предстои предизборна кампания и разчитам на всички вас да обосновавате и защитавате тези решения. Аз съм реалист и знам, че не е много, не е много лесно да се приемат тези предложения. Мисля, че преминаването към квалифицирано мнозинство е много далечна цел. Аз го пожелавам на румънското, пожелавам успех на румънското председателство, но за да се преодолее неохотата, има нужда от натиска от страна на парламента, който представлява европейските граждани. В крайна сметка, погледът на гражданите е насочен към вас. Съгласен съм, че всеки трябва да поеме своята отговорност. Парламентът и комисията ще продължат да водят съвместна битка и трябва да бъдем все по-нападателни и да привличаме все повече съюзници в нея. Е, тази битка за фискална справедливост трябва да бъде обща. Тя трябва да продължи по време на следващия мандат. Е, както казах, това е последното ми изказване на тази тема е, по време на този мандат. Аз ще бъда тук в началото на следващия мандат, но искам да изразя своята увереност, че след пет години работа можем да кажем, че това е тема, която ни обединява. Това е тема, която обединява цяла Европа. И разбира се, има различия, има нюанси, но има много голямо мнозинство, което е за този доклад. И накрая бих искал да благодаря Европейския парламент за чудесната работа, която е, върши заедно с нас в интерес на борбата срещу измамите и спирането на пари. Това е битка, която ще продължим да водим заедно. Господин Кофот, е, имате две минути по този доклад. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на моите колеги за този добър и важен дебат. Благодаря на господин Нидермайер, колега. Благодаря на всички членове на комисията ТАКС-3 и на предишните комисии, които работиха усърдно по въпроси свързани с данъчното облагане и спирането на пари. Искам също така да благодаря на комисията на комисар Московеси, на комисар Юрова. Ние работихме много е, тясно с вас по данъчни въпроси и по въпроси те за данъчното избягване. Успяхме да приемем 14 нови закона по време на този мандат. Но смятам, господин Московиси, че вие сте прав. Трябва Европа да посочи пътя за 21 век в областта на данъчното облагане и за постигане на повече справедливост за гражданите. Самата комисия каза, че Данчната тежест на малките и средните предприятия е 30% по-висока от тази на мултинационалните компании. И а, трябва да се направи нещо за промяна на това обстоятелство. По време на работата ни видяхме, че ние сме достатъчно а, богати и, и има всъщност големи и богати компании, които смятат, че са над закона, а ние не бива да толерираме това. В името на хората от Европа трябва да подходим сериозно срещу тези големи корпорации. Това показаха не само досиетата Панама, а, трябва да се спазват законите. Благодаря на всички колеги. Очаквам с търпение гласуването утре. В новия парламент трябва да продължим да изискваме отговорност от името на нашата изпълнителна власт. Благодаря на господин Кофот, благодаря на целия екип. Гласуването по това досие ще бъде утре. Приключваме с тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към следващата точка устен въпрос към комисията във връзка с положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в Европейския съюз, по-специално в Малта и Словакия. Дам думата на вносителя госпожа Интфелд за 5 минути. Разбира се, и комисарят Юрова ще дойде. Тя вече е заела мястото си. Колеги, много ви моля, радвайте се на своя миг слава отвън. Госпожо Индвелт, заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Щеше ми да се обърна и към съвета, но съветът отсъства, а редно беше да присъства тук. Преди да премина към проекта за резолюция, още веднъж искам да припомня какво предизвика целият този процес. Убийството на Дафне Гаруана, Галиция и на словашкия колега Куцяк заедно с неговата приятелка. Те не бива да бъдат забравени. Проектът за резолюция беше разработен съвместно от всички политически групи. Групата за наблюдение на принципите на правовата държава извърши много посещения, видеоконферентни разговори, срещи с журналисти, полицаи, следователи, е, замеделски стопани и още много, много други хора. Когато погледнете предложения текст. В него става дума за Малта и Словакия, но не само за тях. Изразява се тревога и загриженост от слабостите. Но в резолюцията същевременно се приветстват и някои положителни промени, а именно, че Европа работи. Ясно е, че намесата на Европейския съюз помага на държавите членки да се върнат в правия път, когато те се отклоняват по отношение на принципите на правовата държава и основните права. В резолюцията са внесени някои препоръки, мога да ги формулирам и като въпроси към комисията. Има конкретни препоръки към Малта и Словакия – има и препоръка към Европейската комисия. Е, тя е призована да започне диалог по принципите на правовата държава с Малта. Мисля, че това е оправдано. И същевременно смятам да внеса предложения за изменения, като имам предвид е, готовността на малтийското правителство да изпълни препоръките на Венецианската комисия. Въпреки това смятам, че диалогът ще бъде уместен. Мозъкът зад убийството на Дафне Гаруана Галиция трябва да бъде заловен не само физическия извършител, но и онзи, който е замислил и поръчал това убийство. Що се отнася до Словакия, знаем, че е заловен и обвинен човекът, който се предполага, че стои зад убийството на Яни Мартина. И в момента се разследват връзките с организираната престъпност. Въпреки това, продължаваме да се безпокоим от системата на летящите врати. Иначе казано, някои подават оставка само за да заемат друга длъжност. Настояваме пред словашкото правителство да сложи край на застоя в издигането на кандидатури и одобряване на членове на Конституционния съд. Но има и препоръки, които са отправени към всички нас. В групата за наблюдение стана ясно колко важно и необходимо е Европол да бъде укрепен – някои държави членки възразяват, че трябва да се прилага принципа на субсидиарност, но когато самите държавни органи извършват нарушения, то тогава ние като Европейски съюз трябва да разполагаме с необходимия инструментариум. Ние всички сме една единна система. Ако една държава членка подкопава устоите на правовата държава, ако една държава членка не прилага общите ни правила и принципи, цялата система рухва. Ето защо тази система, включително с Европол, трябва да бъде укрепена. Призовавам и Европейската комисия да възобнови практиката да публикува годишен доклад за борбата с корупцията. Е, очевидно, доклада за европейския семестър не е достатъчен и накрая призоваваме комисията и най-вече господин Тимерманс най-сетне – да се отзове на многократните призиви на Европейския парламент да бъде въведен всеобхватен механизъм за демокрацията, правовата държава и основните правила. Нито господин Вебер, нито господин Тимерманс, двамата водещи кандидати, не се ангажира с такъв всеобхватен механизъм. А държавите членки искат само обикновен механизъм за преглед. Благодаря. Съвсем ясна е вашата теза. Госпожо комисар, заповядайте. Господин председател, почитаеми депутати, Европейската комисия изцяло споделя ангажимента на Европейския парламент и комисията му по граждански свободи да се гарантира зачитане на нашите общи европейски ценности. Комисията предприе действия и за пръв път започна процедура по смисъл на член 7 на договора във връзка с действия на с действията на полското правителство. Европейския парламент започна процедура във връзка с действията на унгарското правителство. Комисията използваше ролята си на пазител на договорите, като започна редица наказателни процедури, отнасящи се до принципа на правовата държава. Всички държави и членки са предмет на наблюдение – от страна на Европейската комисия в контекста на Европейския семестър. През 2019 година доклада за Словакия подчертава, от времешната загриженост, загрижеността, която съществува от край време, за ситуацията, която не се промени, проблемите, които не се решават. Също така в доклада за Малта се подчертава, че не се гарантира изцяло независимостта на съдебната система, нещо, което се потвърждава и от Венецианската комисия на съвета на Европа. Съгласна съм, че трябва да продължим диалога с Малта и разбира се ще го направим. Оценката в рамките на европейския семестър издига като все по-важен приоритет борбата срещу корупцията, нещо изключително важно за нашата економика и общество – Словакия нееднократно е получавала препоръки за борбата с корупцията. Комисията изрази загриженост във връзка с подотчетността и отговорността на полицията, както и недостатъчната закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности. Що се отнася до Малта, комисията изразява загрижеността във връзка с липса на действие – във връзка с случаи на корупция на високи нива, що се отнася и до наказателното преследване и до съдебните дела. Също така загрижени сме от свободата на медиите и безопасността на журналистите. По последния въпрос комисията отстоява твърдо позицията за свободата на словото и свободата на медиите. Демокрацията не може да оцелее, ако журналистите не могат свободно да съобщават за това, което се случва, ако те са преследвани, тормозени или дори убивани заради своята професия. Отрешаващо значение у нези, които стоят зад убийството на Дафне Каруана, Коруана Галиция и Ян Куцек и неговата приятелка са изправени пред съда. Правоприлагащите органи и тяхната дейност, както и разследването на престъпленията, са в правомощия на държавите членки. Но държавите членки носят отговорност за това. Също така те трябва да създадат благоприятни условия за свободата на словото и нейното свободно упражняване. Също така ще повторя още веднъж това, което предложих и на Словакия и на Малта. Ние предложихме помощта на Европол и Евроюста да подпомогнат разследването и в двете държави. Що се отнася до е, схемите за предоставяне на право на постоянно пребиваване на лицата, вложили значителни суми, Европейската комисия подготви всеобхватен доклад. Комисията предлага да създаде група от експерти от държавите членки, за да бъдат анализирани конкретни рискове, които проистичат от тези схеми постоянно жителство срещу инвестиции. Ще бъдат извършени проверки от гледна точка на сигурността, що се отнася до действието на подобни схеми. През юни комисията ще внесе инициатива за по-нататъчно укрепване на принципите на правовата държава в Съюза – за целта комисията смята да приеме съобщение за ситуацията и възможните последващи стъпки за укрепването и по-нататък на принципите на правовата държава в Съюза. Работът на Европейския парламент е от особено значение, за да може да бъдат обмислени последващите инициативи. Европейската комисия отчита резолюцията за прави, принципите на правовата държава, прията от Европейския парламент и също така обмисляме евентуално приемане на механизъм за преглед и проверка в контекста на принципите на правата държава. Благодаря ви. Сега първият оратор за минута и половина госпожа Метола. Мецола. Благодаря ви. Гордея се с моята родина, гордея се с малтийския народ, който се придържа неотменно към е, принципите на Европа и нейните ценности. Това ни прави малтийци. Никога не сме се чувствали ограничени от географията. Работим усилено и се справяме, защото нашата решителност е неотменна. Ние отстояваме своята идентичност. По ирония, хора, които са замесени, са тук в парламента. Ние се гордеем, че сме малтийци и европейци. Малтийските ценности са европейски ценности. Искам съвсем ясно да кажа. Убийствата на журналисти не бива да бъдат толерирани. Те са напълно неприемливи. Винаги трябва да се търси отговорност на виновниците и да се въздаде справедливост. Това е неотменният ми подход. Това е и духа на резолюцията. Тя очертава пътя за напред. И както винаги до сега ще участвам в политиката, защото вярвам в нашите принципи. Говоря от името на малтийския народ и вярвам, че изразявам неговото мнение. Благодаря. Следващия оратор две минути. Господин Вайденхолтер от групата на социалистите. Правовата държава и демокрацията са гаранция за сигурност и трябва да се спазват правилата, така че да се препятства корупцията и да се респектира свободата на словото. Това се отнася не само в една национална държава, но и в отношенията между отделните държави и е, това означава за нас обща европейска отговорност. В много държави членки има загриженост дали тези основни принципи наистина се спазват. В е, Скоро време имаше процедури по член 7 срещу Унгария, също така и Ян Кушняк, който е, показа какво е престъпното измерение на подобни действия. И работната група се зае интензивно с изясняване на подобни случаи в съдебните системи на държавите членки. И тук основният въпрос е дали имаме системно нарушение на принципите на правовата държава. В двете страни в действителност има структурни проблеми. В случая с Малта се намесва и Венецианската комисия, чието предложения се възприемат. Положително е, че Европол също играе голяма роля, но съществува загриженост дали са направени необходимите заключения по отношение на независимостта на съдебната система и свободата на пресата. Ние сега не трябва да отслабваме нашите усилия. Необходимо е европейско съзнание за принципите на правовата държава и за това трябва да инсталираме собствен механизъм за върховенство на закона и това трябва да бъде за нас върховен приоритет. Това, че комисията не е е много ясна в това отношение и е, прави като че ли крачка назад е за мен нещо наистина жалко. Uh, uh, за една минута госпожа Рунен Лернер. Много благодаря. Съгласно корупционния индекс на Transparency International, Словакия са имат едни от последните места по корупция в Европейския съюз. Работата на независимите журналисти е много важна, за да могат да се очертаят проблемите. Всички бяхме шокирани от убийствата на журналисти в Малта и Словакия и наистина трябва да се продължат разследванията, а тези, които са извършили деянията, трябва да бъдат осъдени. За мен е особено проблематично, че някои хора нямат интерес да приключат разследванията. Малта и Словакия търгуват с гражданство и е, в нашата комисия ние имаме ние по-скоро разгледахме тази система за златните визи. Това са много рискови неща и за това трябва да се престане с тези практики. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута господин Гиголт от групата на Зелените. Благодаря. не спазването на върховенството на закона, принципите на демокрацията и основните права в някои държави членки в Европейския съюз буди загриженост. Това засяга Европа в сърцето, защото Европа никога не е била е, история, която да е белязана от увеличаване на интересите на нейните членове, а се води от общи ценности и принципи, които трябва да се спазват. За това е важно да създадем силен механизъм за върховенство на закона, защото всички проучени държави членки от независим експертен орган дали спазват принципите на демокрацията и правовата държава, това всъщност трябва да бъде цел. И ако страните систематично не спазват тези принципи, трябва да има последици. В рамките на МФР трябва да се заложи условие, че средства от Европейския съюз могат да получават държави, които спазват тези принципи. Сега, госпожа Стинели от групата на Обединената левица. Е Нашия парламент показва, че са в опасност демокрацията и основните права. Убиват се журналисти. Наблюдението показва, че ние заемаме е, позата на страничен наблюдател и прилагаме двоен аршин. В никакъв случай ние не можем да заместим дейността на държавите членки, но не можем да абдикираме от нашата роля. Тя трябва да стане незаменима, за да може да постигнем онова, към което се стремим. Принципи на правовата държава, които винаги трябва да бъдат пазени. Те не бива да са заложник. Благодаря, госпожа Ферара. Благодаря, господин председателю. Неспособността на Европейския съюз да се бори с заплахите за демокрацията, правовата държава и основните права проличава особено ясно в Малта и Словакия. Европейският съюз не успя да вземе адекватни действия. Подкрепяме необходимостта от европейски механизъм за наблюдение, който да предотвратява и преодолява нарушенията в тази посока като имаме предвид и принципа на разделение на властите, независимостта на съдебната власт, необходимостта от борба срещу организираната престъпност, свободата на словото, на разследващата журналистика и медиите трябва да се отстояват. В Малта има схеми за гражданство и постоянно местожителство за инвеститори, което предлага възможности на чуждестранни граждани да избегнат строгите процедури на прозрачност е, и изисквания за придобиване на, граждани, на гражданство. Борбата срещу корупцията е, в Европа трябва да се води по законодателен път за превенция – и за преодоляване на последствията от тези явления. В Италия се води такава борба, въпреки че не можем да имаме пълна прозрачност. Следващия оратор, господин Чаки, минута и половина. Е- господин председател, аз искам да подкрепя тази резолюция, защото тя не е насочена срещу гражданите на Малта и Словакия. Точно обратното. Става дума за критика към практики на правителствата в Малта и Словакия. Тази резолюция залага на демократичните ценности, които трябва да се спазват от всички правителства. Що се отнася до моята страна, Словакия, ние наистина бяхме шокирани, че може да се упражни такова убийство върху журналисти неговата годеница. Но още по-шокирани бяхме, когато стана ясно, че мафията е била в контакт с определени членове на правителството и че са били планирани убийства на други известни личности, като например адвокати или бившия министр на правосъдието. След това имаше демонстрации в цялата страна. Десетки хиляди хора излязоха на улицата, за да демонстрират срещу корупцията. Затова аз искам да благодаря на Европейския парламент. Ние сме на страната на народите на нашите страни. Искам да посоча следното. В Словашкия парламент от дълго време се поставя искане на Комисията по петициите на Европейския парламент, но това искане се игнорира, що се отнася до колективната вина. На 20 септември 2007 година в Словашкия парламент беше прията една резолюция и аз бих искала Европейската комисия да обърне внимание на тази резолюция. Благодаря. Благодаря. Непосредствено след това убийство ние дадохме израз на нашето убеждение, че трябва да се спазват принципите на правовата държава. Радвам се много, че днес в Европейския парламент можем да кажем, че са повдигнати обвидения срещу петима души за тези убийства. Министър-председателят Пелегрини при една седмица посочи, в тази връзка колко важна е борбата с корупцията. Правителството на Словакия направи предложение за борба с корупцията. Това предложение се основава на нормите на Европейския съюз. Но казано съвсем ясно, не само в Словакия и в Европейския съюз трябва да се борим срещу корупцията. Статистиката е абсолютно ясна в това отношение. Европейския съюз губи от данъчни измами 1 милиард евро и до кога тези данъчни оазиси ще съществуват? Кога ще се приемат нормативни актове, които ще спрат тези злоупотреби. Имам още 5 секунди. Госпожа комисар, искам да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 случаи, в които европейското законодателство просто се пренебрегваше. Гражданите на Малта и Словакия се надяват, че Европейският съюз ще им помогне да се преодолее ситуации, в които биват убивани журналисти. Корупцията и нефункциониращата държава, е- потъпването на принципите на правата държава е нещо, което отдавна е известно. Това е известно и на депутатите в Европейския парламент. Трябва да бъдем безкомпромисни. Не просто трябва да се разследват тези престъпления, но трябва да се създадат и по-добри правила. Европейския съюз не може да пренебрегва това, което се случва. Необходимо е да се изискват необходимите разследвания. Следващи оратор. Господин Сант. Поляризират се мненията в Малта, когато се обсъждат принципите на правовата държава. Някои от предприятите действия очернят доброто име на страната. Как може опозицията и ключови нейни представители да а, твърдят, че се борят за принципите на правовата държава, когато фактически целта им е да очернят а, държавата. В петък Малтийското правителство се ангажира да въведе законодателни а, промени и аз смятам, че нямаше нужда от прибързани ходове като този. Не предубедени членове на Европейския парламент, а самите малтийци трябва да предприемат необходимите промени. Малта зачита и ще продължава да зачита върховенството на закона. Призовавам всички честно да оценят ситуацията. Благодаря. Следващия оратор. Председател, госпожо комисар, категорично осъждам убийствата на журналистите в малта и словакия. това което се случи в тези страни е недопустимо и е в разрез с европейските ценности европейските правила така че ние от енп категорично осъждаме тези убийства. настояваме съответните страни да разследват и да предоставят цялата истина пред обществото не само тези които са извършители но и тези които са подбудители и поръчители на тези убийства защото журналистите в европейските страни трябва да имат свободата и сигурността да разследват престъпленията на своите правителства разбира се там където ги има. не съм съгласен с тези колеги които се опитаха да поставят до тези страни и българия като страна в която се осъждат се убиват журналисти защото в българия такъв случай нямаше. благодаря ви. Uh, благодаря. Колеги, преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Фарил за една минута. <clears throat> Благодаря, господин председател. Европейския съюз е общност на ценности, е, която е белязана от демокрация и принципите на правовата държава. В някои държави членки обаче това е само на хартия и журналистите трябва да плащат за това с живота си. Там, където демокрацията е слаба, имаме злоупотреба с власт и корупция. Това се случи с Ян Кушняк в е, Словакия. Той беше убит, защото се опита да разследва връзките на партиите с престъпните групи и, както казах, ние вече знаем кои са поручителите на тези убийства. Ние критикуваме Орбан, критикуваме полското правителство, обаче не трябва да забравяме кой всъщност е заложил принципите. Ние трябва да се борим срещу корупцията в държавите членки. Това се прави и в Малта, и в Португалия. Когато се продават визи, това всъщност е изпиране на пари и е, се дава възможност за престъпници да влизат на територията на Европейския съюз. Госпожа Дели за една минута. Благодаря. В парламента ще се гласува резолюцията за принципите на правовата държава в Малта. Днес в Малта имаме правителство, което внася предложения за законодателни изменения в съзвучие с препоръките на Венецианската комисия. А резолюцията в сегашния вид не представя действителността в страната комисарят говори за назначенията в Конституционния съд. Наистина процесът не върви толкова бързо, колкото трябва, но са необходими конституционни поправки, за които се налага квалифицирано мнозинство от две трети от депутатите. Това трябва да предшества избора на съдиите в Конституционния съд. Благодаря. Госпожо комисар, какво се случва в моята страна? Виждаме, че от няколко месеца се подават сигнали в Малта след убийството на Галиция Каруана. Не е намерен до сега нейният убиец. И може би убийците продължават да бъдат и ще продължават дълго да бъдат на свобода. Виждаме, че в Малта няма надлежно разследване, няма разделение на властите. Виждаме какво се случва в Словакия. Правителството, цялото е завзето от мафията. И ние знаем кои са отговорни за убийствата на тези журналисти. Това са правителствата. Това са корум... корумпирани правителства. И те продължават да преследват и онези, които искат да се разследва убийството на Дафне. Тормозят децата на Дафне. И изисквам да се... Вие превишихте времето, си казва председателят госпожа. Гомеш, това е неуважение към вашите колеги, когато превишавате времето си. Госпожа Дали има към вас въпрос по синята карта. Приемате ли? Да. Thank you. Since I Was... man... Благодаря. Тъй като аз бях спомената в една несвързана реч, която дори не можах да разбера, искам да помоля колегата любезно да поясни какво е имала предвид. Госпожо Гомеш, всичките реформи, които да гарантират реално разделение на властите и спазва на принципите на право държава. И това не се спазва. И точно за това разследването на убийството на Дафне Каруана Галиция е блокирано. Нещо, което е безобразие. Председателят прекъсва оратора. Виждам, че имате доста какво да кажете една на друга. Ще ви помоля това да го направите извън пленарната зала, когато не се излъчва в интернет. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, това е втория доклад за ситуацията в Словакия и в Малта. И подобно на предходните разисквания, аз искам да посоча, че за мен наистина е много жалко, че господин Куцек и госпожа Кушнева трябваше да намерят смъртта си също и госпожа Галиция но аз мога да оценя този доклад само като тенденциозен, защото аз непрекъснато бях в контакт с докладчика, информирах я за неща, които не виждам да са отразени в доклада. Сега ще ги спомена. В Словакия бяха открити разследвания, беше образувано разследване и в сътрудничество с всички компетентни агенции, както спомена госпожа комисарят. Освен това бяха повдигнати обвинения срещу съответните лица. Жалко, че има такива различия между източна и западна Европа. Всеки месец ние виждаме как западните страни критикуват страните от източна Европа по отношение на принципите на правова държава. Това за мен е жалко. Синя карта за госпожа... от госпожа Инфелд. Приемате ли я? Имате половин минута за отговор. Чух вашите критики, слушала съм ги и преди. Не исках да поясня, но можете ли да ми кажете какво искате да кажете, че резолюцията вбива клин между източна и западна Европа. Кога съм говорила за източна, западна, северна, южна Европа, Европа е една. 15 години се боря за това и категорично отхвърлям вашето твърдение. Половин минута за отговор. Veľmi духа odpoveď. Говорила съм то в контекст. Съвсем прост е моя отговор. Аз го казах в контекста, че всеки месец една държава членка от Източна Европа е обект на критика. Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, България и сега Словакия. И това се прави на всяка сесия и се говори едно и също. Това обаче не спомага за доброто сътрудничество между държавите членки. Говорите за борба с корупцията. Преди известно време ние говорихме за Нидерландия, за една държава, където всъщност самия законодателен процес дава възможност за корупция. Господин председател, госпожо комисар, Словакия и Малта са държави членки на Европейския съюз и те заслужават нашето уважение. Но не може държава членка да се смята за освободена от борбата за корупцията, от независимост на, свободна, на съдебната система. Видяхме две убийства на журналистите, които подчертават това, че Словакия и Малта не изпълняват изцяло своите задължения включително що се отнася до сътрудничеството им с Европел. Необходимо е също така да се сложи край на златните визи, които позволяват пране на пари, придобити по незаконен път. Необходимо е да се гарантира прозрачност и защита на онези, които сигнализират за нередности. Затова абсолютно е необходимо и искам да подчертая и да и моделно изслушване, в което да се изисква Малта и Словакия да разследват тези убийства. Госпожа Юрова, много важни са тези разисквания, защото те засегнаха някои екзистенциални теми. Говорим за правова държава, свобода на медиите – по-малко за пространството необходимо за гражданското общество, а то е неотменна част от тази тематика. Когато обърнем поглед към положението в някои държави и членки, става ясно колко голямо значение има тези три стълба. Механизмът, който прилага Европейската комисия за наблюдение на правовата държава, включва целия инструментариум и ние го ползваме пълноценно. За първ път беше задействана процедурата по е, член 7. Прилагаме и процедури за нарушения в рамките на европейския семестър – Имаме и набора показатели за правосъдие, които са много полезни, за да се направи един годишен обзор на положението в държавите членки и да се прецени как гражданите и предприятията възприемат независимостта и качеството на съдебната власт. Добавяме и още един критерий, а именно – корупцията в държавите членки. Всички тези инструменти ние използваме активно. Нека да кажа няколко думи и за новите инициативи, както съобщих и в началото. Подготвяме съобщение, в което да се изясни какво точно означава принципи на правовата държава. Този въпрос не е чисто национален, той е европейски. Позицията на Съда на Европейския съюз също ще бъде а, отразена. Друга инициатива в тази връзка е и новият ни бюджет. Смятам, че е уместно той да бъде припомнен тук, защото той осигурява средства за защита на лицата, които подават сигнали за а, корупция, както и средства за изграждане на Европейска прокуратура. Това ще бъде решаващ принос за борбата с корупцията и финансовите престъпления с средства от европейските фондове. Законодателството трябва да се прилага, инициативите трябва да се реализират и ние трябва да обясняваме на гражданите защо правим всичко това, защо то е толкова важно. Говорих за необходимостта от отстояване на принципите на правовата държава и подчертах, че тези инициативи са от страна на Европейския съюз. Същевременно, като гражданин на Чехия, искам да добавя, че споделям изразените тук становища от част от изказалите се. Трябва да имаме повече доверие – в нашите граждани, в нашето гражданско общество, в нашите е, държавни органи. Те са демократи. Трябва да имаме доверие в тях. Трябва да имаме доверие в активните граждани. Затова непрекъснато подчертавам значението на структурите на гражданското общество и на активните граждани, които издигат глас, за да изразят недоволство от а, нарушения в страната им. Аз не призовавам за демонстрации. Аз не призовавам за безредици. Не. Нека да имаме повече доверие в нашите граждани. Те са демократи, те знаят какво правят. И съм сигурна, че ще гласуват за демократичните сили по време на изборите. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме разискванията. Гласуването е в четвъртък. Сега продължавам с следващата точка от дневния ред. А тя е доклада на госпожа Олскок. Преустановяване на сезонните промени на часовото време. Моля госпожа Улскок да представи доклада за 4 минути. Заповядайте. Eh, herr talman! Eh, eh, Благодаря ви, господин председател. След няколко дни ще преминем отново на лятно часово време. Това ще се случи за втори път за последните 6 месеца. И тази промяна на времето която извършваме два пъти в годината, я извършваме вече няколко десетки години. Първоначалната цел беше да се спести енергия. Обаче сега вече това не е актуално. Има нови технологии, начинът на живот се промени. Това означава, че всъщност ние нищо не печелим, нищо не спестяваме. Вече 10 години съм депутат в Европейския парламент – и през тези 10 години получих много писма и имейли, срещах се с много хора, обсъждахме най-различни теми, но една тема непрекъснато се появява и това е, че хората не се чувстват добре при смяната на времето. Хората биват неблагоприятно повлияни по най-различни начини. Има хора, които имат много сериозни проблеми с здравето. Това са много младите хора, възрастните хора, хора, които имат заболявания или се възстановяват от заболявания, хора с физически или психически проблеми, са особено неблагоприятно повлияни от тази сезонна промяна във времето. И затова е разумно да си зададем въпроса, защо правим това? Вероятно, за много хора резултатите от тази промяна в времето са негативни. Има редица инициативи на гражданите, събрани са много подписи. В Европейския парламент знаем за голям брой граждани. Те споделили с нас своите мисли и чувства. Няма друга тема, която толкова да ангажира гражданите в Европа, обикновените хора, обикновените граждани, които са обикновено доста политични, са писали по този въпрос. Те са писали писма до Европейския парламент. Провеждани също така и допитвания, като това на Европейската комисия миналата година. Крайно време е да се вслушаме в гласа на гражданите. През последната половин година, във връзка с преминаването към зимно време, работих върху предложение за премахване на преминаването към лятно-часово време. И това беше тема обсъждана в 7 различни комисии на Европейския парламент. Това показва колко сфери от живот са засегнати от промяната във времето. Сега предложението да се отмени тази това преминаване към сезонно време през есента 2021 година и гражданите ще разберат, че наистина ние ги слушаме и освен това ще има достатъчно време, включително и за вътрешния пазар, да се извършат необходимите промени, така че да няма отрицателни последици. Имаме време и това ще ни позволи да имаме добре функциониращ вътрешен пазар, включително и що се отнася до сектора на транспорта. С тази отмяна държавите членки на Европейския съюз ще могат да въведат постоянно стандартно време, което те ще искат да възприемат. И разбира се, това трябва да бъде добре организирано и съгласуване. Не трябва да се окаже така, че има неразумна фрагментация из Европейския съюз. Затова призовавам държавите членки да работят в тясно сътрудничество, да изберат времето, към което ще се придържат и да информират най-късно другите държави членки, комисията, най-късно до края на 2020 година. Надявам се, че всички ще гласуват за. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега дам думата на госпожа комисар Болц. Dear President, благодаря ви. Госпожи и господа, преди всичко искам да благодаря на докладчика госпожа Улфскок, на докладчиците в Сянка и на шесте парламентарни комисии, които дадоха становище по предложението. Както знаете, миналата година комисията взе решение да предложи да се прекрати смяната на часовото време. Европейският парламент, няколко държави членки и многобройни граждани изразиха също становище. Получава съм многобройни писма по време на нашия мандат. Има доказателства, които обосновават това предложение. Вече не са валидни аргументите за смяната на часовото време – и е ясно, че прекратяването на тази практика ще облегчи всекидневието на хората и ще преодолее някои проблеми, свързани с здравословното състояние на гражданите. Съвсем ясно е предложението. 4 милиона и 600 хиляди граждани участваха в анкетата. 84% от тях подкрепиха предложението да се прекрати смяната на часовото време. Докладчика и Комисията по транспорта предлагат да се сложи край на тази практика два пъти годишно да се местят стрелките на часовника. Комисията съзнателно беше много амбициозна и предложи още тази година да се сложи край на тази практика. Но като имаме предвид, че съветът все още не е избистрил позицията си, разбираме, че е невъзможно този срок да бъде спазен. Ето защо отчитам вашата позиция и желанието ви да се прекрати смяната на часовото време през 2021 година. Позволете ми да взема отношение по някои предложения, които ми се струват по-трудни. Първо, предлагате да се въведе нова координационна мрежа на държавите членки и комисията за е, съвместна оценка на въздействието върху вътрешния пазар. И ако комисията смята, че изборът на време в дадена държава членка сериозно нарушава вътрешния пазар, то тогава тази държава членка трябва да се обоснове много подробно. Разбираме и споделяме становището, че е необходима адекватна координация между държавите членки, но изборът на стандартно време е прерогатив на държавите членки. Тук няма промяна. Решението за стандартно часово време винаги се е вземало на национално равнище – Европейската комисия не може да подкрепи нови разпоредби, които не съответстват на това разграничение между отговорностите и правомощията на Европейския съюз и държавите членки, защото така се нарушава принципа на субсидиарност. Искам да ви уверя, че от досегашните обсъждания с държавите членки мога да заключа, че всички настояваме за съгласуван подход. И аз съм убедена, че държавите членки ще постъпят отговорно и съгласувано. Никой не иска часовия пояс на Европейския съюз а, а, да а, бъде нашарен с кръпки. Оправомощаването чрез делегирани актове се отнася само до несъществени елементи на предложението. А тук говорим за съществени елементи. В заключение, искам да ви благодаря за конструктивната работа. Очаквам с нетърпение разискванията и гласуването. И ще се радвам Европейския парламент да приеме това решение е, преди е, да се разпусне този състав. По такъв начин ще се изрази желание и съветът да изрази своята позиция и да се реши успешно въпросът. Благодаря. От името на Комисията по околна среда, господин Пьеха. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Лятното часова време и отмяната му има много голямо значение. Има политическо значение, що се отнася до гражданите, които заявиха своето желание то да бъде обменено но има и економически аспекти, на които няма да се спирам подробно, тъй като става дума за много комплексни въпроси. Най-вече става дума за вътрешния пазар. Като докладчик от Комисията по околна среда, Бих искал да се концентрирам върху здравните аспекти. Първо, всички изследвания, също и изследванията в хронобиологията, статистическите данни по броя на самоубийствата, по броя на пътно-транспортните происшествия, които се случват, когато се сменя времето, говорят за това, че тази смяна на времето е всичко друго, но не и благоприятна. В тази връзка Комисията по околна среда взе решение да отмени директивата и да отмени също и смяната на часовото време. времено, ние подкрепяме прилагането на принципа на субсидиарност тук, е, тъй като тук става дума за хармонизиран подход при приемане на стандартно време. Ясно е, че отделните държави членки се намират на различни географски ширини, така че слънцегреенето е различно. Сега, от Комисията по околна среда изслушахме е, представителя, сега господин Шулце от е, Комисията по промишленост. Господин председател, може би има по-важни теми сега в Европейския съюз, отколкото смяна на отмяна на смяната на часовото време. Но въпреки това много държави, членки, европейските граждани желаят тази отмяна. Комисията реагира бързо. Аз съм докладчик в Комисията по промишленост по този въпрос. ние също бяхме много бързи. По-голямата част от нашите членове искат да се отмени смяната на времето в Европа. Това няма да стане бързо, вероятно това ще стане през 2021 година и е жалко, но за индустрията има достатъчно основания за това. Да речем е, във въздухоплаването, където става дума за слотове, които са предварително договорени години напред и тук не може да се реагира бързо. Също се отнася и за операторите на газови мрежи. Но не комисията е парламента, са виновни. Всъщност държавите членки трябва да се погрижат да се избегне една неприятно пъстра картина в Европа и за това моят апел е към държавите членки да реагират бързо и да отговарят на волята на комисията и на Европейския парламент. Господин Жалтес, една naši dragi komisarki. Večkrat smo se v tem parlamentu pogovarjali o tej temi. Госпожо комисар, вярно е, това не е най-важната тема в Европа или в света и въпреки всичко беше посочено значението й за здравето на гражданите, за економиката – И тези въпроси се обсъждат многократно. Според комисията ИМКО трябва да се подкрепи смяната на е, трябва да се подкрепи прекратяването на смяната на часовото време, но трябва да имаме предвид и последиците за транспорта и други стопански отрасли. Ето защо ни трябват разумни срокове, в които всеки да се приспособи към промяната. Трябва да положим всички усилия, за да избегнем объркване на вътрешния пазар и трябва да положим всякакви усилия новата схема да бъде добре премислена. Благодаря. Госпожа Мюллер. Господин председател, аз бях докладчик по становището на Комисията по селско стопанство и е, държа да отбележа следното. В момента в Европа имаме три часови зони и научни изследвания доказват, че смяната на времето всяка година се отразява върху биоритмите и здравето на гражданите, също така и здравето на животните. Семейства с малки деца а и земеделските стопани, които отглеждат добитък, познават тези проблеми, които са свързани с смяната на времето. В Комисията по селско стопанство ние се обявяваме за въвеждане на стандартно време от 2020 година, но трябва да се вземе предвид следното. Вътрешният пазар трябва да продължи да функционира и в бъдеще и за тази цел е необходима координация на държавите членки и това, което непременно трябва да се избегне е една, един, един хаос, една неприятно пъстра картина от времеви зони. Сега, трябва да си отговорим на въпроса искаме ли едно стандартно часово време или лятното време. Трябва обаче, както казах, ако искаме да сменим часовниците, да го направим координирано. Благодаря от името на Комисията по правни въпроси, господин Слабода, за една минута. Пани комисаршко, справа о Господин председател, госпожо комисар, докладата за преустановяване на преминаването към сезонно време, по което ще гласувам, по което ще гласувам утре, е нещо, което изцяло подкрепям. Ако одобрим доклада при гласуване, това ще бъде успех за Европейския парламент и ще покажем, че ние се вслушваме в гласа на европейските граждани. Същото вежи и за различните партии, представени в Европейския парламент. Това, което искаме е да се прекрати преминаването към сезонно време през 2021 година, особено предвид последиците за човешкото здраве. Но също така трябва да гарантираме надлежното функциониране на вътрешния пазар и за това имаме възможност да се приемат от комисията делегирани актове с цел координация от страна на комисията. Радвам се, че успяхме да финализираме този процес до край на мандат на този парламент и призовавам и комисията и съвета да последват. Приключихме с комисиите. Сега политическите групи. Господин Ванденка, НП. Er Господин председател, благодаря ви. Няма никакво недоразумение. Лично аз съм много голям поддръжник на лятното време. И аз съм спортист. Карам велосипед и изобщо ние обичаме тази система, но възприемам предложението на господин Кох и госпожа Шрайер. Ако 20% от европейците имат проблем с смяната на времето, тогава ние ще трябва да се отнесем сериозно към това. И както казах, трябва да видим проучванията. 5 милиона души се отзоваха 470 милиона обаче не. И това е нещото, което трябва да се вземе предвид, госпожо комисар. И както казах, аз подкрепям доклада на Комисията по транспорт и някои факти във връзка с економия на енергия. Те вече не са посочени, обаче съществува опасност – вътрешният пазар да пострада, когато премахнем е, смяната на времето. И аз приветствам координацията между нас. Обаче вие не искате координация. Е, докладчикът и докладчиците в Сянка желаят координация. Това е необходимо за вътрешния пазар и за транспортния сектор. Много ви моля да помислите и за това. Благодаря. Благодаря. Сега за групата на социал-демократите госпожа Яконсари. Е, Европан kansalaisет ovat... Благодаря, господин председател. Meillä Европан parlamentissa Ние в Европейския парламент сме длъжни да отговорим на искането на гражданите. Системата за промяната на число време е нещо изкуствено и отживяло. Много, раз... много изследвания показаха, че ползите са минимални, както посочи госпожа Ойскоп. Но се оказа, че неблагоприятните последици, особено за здравето, са много по-сериозни, отколкото първоначално се мислеше. Държавите членки обаче трябва да се координират по такъв начин, така че да няма фрагментираност, свързана с, с избора на часовото време от конкретните държави, от отделните държави. Това е необходимо за функционирането на вътрешния пазар. Невъзможно се оказа тази година да се сложи край на тази практика, но трябва да се действа максимално бързо. Надявам се, че много бързо държавите членки ще стигнат много бързо до съгласие по тази система. Господин Златовски. Благодаря, господин председателю. очевидно трябва да се е, вземе решение и решението върви против смяната на часовото време. Това е една отживелица, но трябва да подчертая колко важно е от 2021 година е, да бъде е, прекратена тази е, практика. Е, всички държави членки трябва да направят необходимата подготовка, защото всичко трябва да е подготвено предварително. Начинът а, е, е, също а, ми се вижда скандален. Без а, оценка на въздействието е срамно ние да предприемаме някакви стъпки слепешком. Ние правим импровизации, като а, откликваме на призивите на един или друг. Трябва да мислим за транспорта, за селското стопанство и за какво ли не още. Надявам се, че през 2021 година ще бъдем подготвени и вече няма да местим стрелките на часовника. Трябва да се работи подредено. Благодаря, госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, има испанска пословица, която казва, колкото и рано да станеш, слънцето ще изгрее, когато на него му е време. И за това бяхме съгласни в Комисията по транспорта, че трябва да се спре тази практика на промяна в часовото време. И разбира се, трябва държавите членки да могат да решат кое време избират по един прозрачен начин. Разбира се, важно е да има механизъм за координация и оценка, така че взетите решения да не доведат до изкривяване на функционирането на вътрешния пазар и основните му услуги. Трябва да се спрат тези промени веднъж на половин година, защото видяхме, че те влияят много повече, отколкото преди се мисли – влияят неблагоприятно върху здравето на хората, особено младите. Освен това, те не водят до спестяване на енергия, нещо, което беше първоначалният мотив за въвеждането на тези промени. Необходимо е комисията да анализира през следващата година предложенията за избора на време на всяка държава членка и след тази предварителна оценка – трябва по един организиран начин да се прекрати преминаването към сезонно часово време. И разбира се, не трябва да се допуска това промяната да доведе до повече проблеми, вместо да реши вече съществуващите. Видяхме при общественото допитване, че гражданите ясно заявиха своето мнение. Институциите трябва да се вслушат гласа на гражданите и да изпълнят своите задължения. Трябва институциите по прозрачен начин да вземат разумни балансирани решения. По този начин ще си гарантираме доверието на гражданите. И крайно време е да се прекрати с тази смяна на времето. Далунде, прего. Далунде от Зелените за една минута. Tack, herr ordförande. Vissa av mina kollegor här i plenum verkar fråga sig... Благодаря, Дали няма нещо по-разумно, което да се обсъжда тук в пленарната зала? Някои задават този въпрос, но над 4 милиона граждани е, ясно изразиха своята позиция против сезонната смяна на часовото време. От тук нататък трябва да се вземе решение към кое време ще се е, придържат е, държавите членки. Смяната води до е, зачестяване на инфарктите, пътно-транспортните происшествия и така нататък. Ние, зелените, внесохме предложение за координационен механизъм, за да имаме хармонизирана стратегия и това според нас е много важно. Благодаря. От името на Обединената левица, следващия оратор е Килонен. Господин председател, уважаеми колеги, смяната на времето е един от големите въпроси, пред които е изправен Европейския съюз. Аз разбирам много добре защо. Става дума за прост, конкретен въпрос, който може да се реши лесно и въпрос, който всъщност вълнува всеки гражданин. Затова ние трябва, а и го правим, да се отнасяме сериозно към това, което твърдят хората. Ние трябва да знаем кое е важно за тях. Ние действахме относително бързо и сега, въпреки че за тази година не можем да вземем решение, също и за следващата година, но все пак, че е посочена дата, че е посочен срок, в случая година, за вземане на такова решение е много важен знак за хората. Въздействието върху човешкото и животинското здраве е безспорно. Това, което означава светлината за хората, знаят всички. Е, тук трябва да посоча обаче не само човешкото здраве, но и индустрията, транспорта. Трябва да се предвиди достатъчно време за напасване към новата ситуация. Аз съм сигурен, че ние ще намерим координиран и интелигентен отговор по един въпрос, който събуди толкова оживен интерес сред гражданите. Сега за СПД госпожа Юто за една минута. Благодаря, господин председателю. Скъпи е, колеги, госпожо комисар, е, това предложение е, разглежда много сериозно. Преди всичко трябва да се направи едно въз... една оценка на въздействието и особено на отрицателните последици върху гражданите, производителността и околната среда. Трябва да се направят ясни оценки, защото не са съвсем ясни последиците за селското стопанство, за енергетиката, за транспорта. Лятното време беше въведено за економия на енергия. И тук би трябвало да се отговори с необходимо предложение, но е недопустимо да се остави изцяло в ръцете на държавите членки да решат как точно ще променят тази сезонна смяна. Няма никакви научни доказателства че има отрицателни последици върху здравословното състояние или благосъстоянието на гражданите, смяната на часовото време. Трябва да ме убедите. Благодаря от името на НС е, госпожа Мелян. Благодаря, господин председател. Смяната на времето е, може би няма повече право да съществува и е, негативния ефект от е, е, редовната смяна на времето, от това всичко не е доказано. Трябва да посоча, че преминаването към, от зимно към лятно време нанася много щети и е, някои е, страни приемат лятното време, обаче е, трябва да се знае, че като цяло всичко това се отразява върху човешкото и животинското здраве. Също така е, има много голяма загриженост за е, европейския пазар. Ясно е, че смяната на времето е нещо необходимо, което трябва да се е, подложи на координация, т.е. имам предвид е, отмяната на тази смяна на времето. Европейския съюз е, иначе ще изправи пред трудности, които само Европа може да си създаде сама, когато изгражда и разгражда нещо да, да се е, смес, намесваме в ежедневния живот е, в, е, на гражданите. Европа е конструирала подобни схеми и няма смисъл да се налагат такива принуди, които карат хората да си блъскат главите и които нямат нищо общо с свободата. Нека да променим тази Европа. Благодаря. Сега Изслушахме представителите на политическите групи. Можем сега да използваме и сини карти. Господин Файтс за минута и половина. Госпожо комисар, намаляването на бюрокрация означава, че трябва да се разделим с това, което не е полезно и което не е добро. Времето вече назря. Нека сега да спрем този е, глупав акт на смяната на времето. Нека да е, спрем е, увреждането на здравето на около 20% от европейското население и вредите за економиката, за индустрията, за транспорта и нарушаването на биоритъма на животните. Доста колеги осъзнаха, че трябва да се отмени тази часова смяна, които преди бяха против. От около едно десетилетие аз се застъпвам за това да се отмени тази директива. Това обаче не означава, че лятното време трябва да се отмени. По принципа на субсидиарност, държавите членки трябва да решат дали да възприемат лятното време или нормалното часово време. И за да се избегнат обърквания на вътрешния пазар, аз подкрепям принципа на координация. Трите часови зони в Европейския съюз трябва да бъдат наистина координирани. Господин Неков. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги! Темата със смяната на времето не се обсъжда за първи път в тази зала. 84% от европейските граждани отговориха в най мащабното допитване провеждано някога че искат смяната на часовото време да се премахне. науката и опитът също показват че тази практика е икономически отживелица която носи рискове за здравето и оказва влияние върху продуктивността на работещите. оказва влияние и в сектор селско стопанство. с настоящата директива това е на път да стане факт. намирам предложението за нов механизъм за координация както и препоръката за съвместно взимане на решения за държавите членки на регионален принцип за правилно за да няма разпокъсване на сега функциониращия единен пазар. затова и го подкрепям. призовавам съвета да последва този балансиран подход и да пристъпи към приемане на така предложената директива в най кратки срокове за да отговорим на интересите на мнозинството европейци. благодаря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 усложнява живота на гражданите, не води до економии, заради които беше въведено, но тук се влиза в едно противоречие. Като се премахват сезонните промени, може да се наруши достигнатата степен на хармонизираност. Дори може да се стигне до затруднения в отношенията ни с търговските партньори. И така, за пореден път ще осложним живота си. Трябва ни механизъм за координация. Това е добро предложение. Не бива да попречим на функционирането на единния пазар чрез премахването на директивата. Трябват ни обективни данни, трябва да разговаряме помежду си, трябва да се координираме. Благодаря, госпожа Майснер сега. Микрофоно. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Когато се въведе смяната на времето, това се направи по причина економия на енергия. Обаче всъщност сутрин се използва повече енергия за отопление и за осветление. Е, има повече е, злополуки сутрин, в които са включени и ученици. Между другото, във връзка с децата, е, мога да отбележа, че концентрацията на децата в училищата отслабва. Хронобиолози са били отличени с Новелова награда, защото са установили, че това представлява проблем за здравето на хората, най-вече за възрастните и болните хора, също и за децата. След като всичко това е установено, защо в Европейския съюз не сме готови да отговорим? Русия и Китай премахнаха смяната на времето, защото видяха, че не води до нищо. А що се отнася до вътрешния пазар, когато се въведе смяната на времето, също се обединихме около едно часово време. В Швейцария също го направиха, въпреки че хората не го искаха. Но беше казано в Швейцария, да, ние искаме да действаме, обединиха се и действаха. Така че това трябва да имаме предвид сега и ви призовавам да гласувате за. Следващият оратор за една минута. Много се промени през изминалите години. Едно си остана неизменно. А то е старото убеждение, че Европейския съюз знае най-добре забелязваме липсата на достатъчно аргументи да се прекрати сезонната смяна на часовото време. Имаме пореден пример за самоцелна хармонизираност, край на субсидиарността. Непрекъснато говорите за сближаване, за спойка в Европейския съюз, но всяка държава членка трябва да реши дали ще, смяна, ще има смяна сезонно на часовото време или не. Не европейските институции ще решават това. Аз се надявам, че ще се прояви разум от британското правителство. Благодаря, госпожа Майдъл. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги чрез днешния дебат ние показваме че чуваме своите граждани бих искала да се присъединя към колегите които казаха че осемдесет и четири от нашите граждани ясно заявиха че не желаят повече да сменяме стрелките на часовника. именно затова като докладчик за групата на европейската народна партия в комисията по вътрешен пазар активно работих за преустановяването на тази практика. редица проучвания потвърждават че в дните след смяната на времето се увеличават оплакванията от безсъние и загубата на концентрация увеличават се също така и пътните и работни инциденти. ако преди години основният аргумент за въвеждането на сезонна смяна на времето бе именно спестяването на електрическа енергия то днес този аргумент е вече невалиден. пред здравето няма икономически аргумент който да можем да изложим ние се вслушахме в притеснението на европейците и точно затова работихме за тяхното разрешаване в последните месеци. в доклада си ясно посочваме че до две хиляди двадесет и първа година трябва да престанем да сменяме времето. но сега е ред на съвета да постигне съгласие и да претворим една ясна гражданска позиция в реалност. благодаря ви. Благодаря, господин Николсон. Една минута. Благодаря. Слушам ораторите по този второстепенен въпрос за сезонната смяна на часовото време. Толкова много са проблемите, които тревожат гражданите в Европа. Аз никак е, не съм убеден, че точно това е най-голямата им грижа. Европейската комисия вече призна, че не е достатъчна подкрепата за промяна на статуквото. Като си помислим за предпазната клауза за границата между Северна Ирландия и Ирландия, ми се струва а, нелепо. Области и графства от двете страни на границата ще бъдат в различни часови зони. Това е съвсем възможно. Това е безумие. Призовавам да се постъпи разумно и да се отхвърли това предложение. Лиза, минута и половина за господин Лиза. Благодаря, господин председател. Защо? Да е просто, като може да бъде сложно. Така мога да окачествя поведението на съвета и някои, които в парламента изказаха съмнения. Защо да е просто, като може да бъде сложно? Преобладаващото мнозинство от хората не само в онлайн консултация на Европейската комисия отговориха и защо всъщност е, се правят такива консултации, ако след това няма да им обръщаме внимание. Та, е, и в репрезентативни проучвания се показват, че хората не желаят смяна на времето, защото е свързано с здравословни проблеми. Колко са големи, това трябва да бъде обект на проучване, но субективно се чувстват във всички случаи. Така че аз не виждам никакво предимство в тази смяна на времето. По тази причина трябва да я отменим. И сега всички аргументи, които бяха изложени тук, според мен, наистина не са особено добри и убедителни аргументи срещу предложението на Транспортната комисия. Ако в е, Европа имаме теоретично различни времеви е, зони, това е възможно съгласно сега действащото законодателство. Сега това обаче не пречи на а, настоящата уредба. Аз мисля, че ще бъде по-добре, ако въведем този механизъм за координация. Така че утре, много ви моля, гласувайте с голямо мнозинство за предложението на Транспортната комисия и след това трябва с работа да се заеме съвета. Госпожа Лукашевска. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Сезонните промени на числото време е тема, която не бива да буди съмнения. Мисля, че имаме абсолютно съгласие тук в пленарната зала как трябва да постъпим нямаме никакво съмнение, че трябва да се вслушаме в гласа на европейските граждани. Близо 5 милиона гласуваха за прекратяване на смяната на часовото време. За здравето на хората, за селското стопанство, за економиката, това ще има благоприятен ефект. Наистина, свикнали сме с смяната, но ще се откажем от този навик, защото няма нито научни, нито економически аргументи за продължаването й. 2021 година се предвижда спиране на е, смяната и междувременно държавите членки трябва да се подготвят. Да се надяваме, е, че Комисията ще направи необходимото и ще престанем да местим стрелките на часовника. Господин Кели, една минута. През целия ми живот съм страдал от тази промяна във времето и за това се радвам, че бях член на работната група, в парламента, която работиш по предложенията, се отмени тази промяна във времето. Доказано е вече, че това е нещо, което влияе върху здравето, благополучието и не води до особени економически ползи. Господин Юнкер смяташе, че още тази година ще може да се отмени това преминаване към сезонно часово време видяхме, че 84% от европейските граждани, от респондентите по-скоро, казаха, че не искат да има тази смяна на времето. И това беше мащабно обществено допитване. И много е важно държави членки да могат да обсъдят и да решат съвместно кога и какво точно време ще въведат. Това ще бъде разумно. Господин Пиерик. Благодаря, Госпожо комисар, уважаеми колеги, мога да посоча, че в едно проучване не са участвали толкова много хора, които имат едно и също мнение. В Нидерландия е, може би проблемите не са толкова големи, но в Германия да, става дума за енергийни економии. Това стана ясно от едно проучване. Става дума за биоритъм, там малките деца имат проблеми, възрастните също, а и лицата са сърдечни заболявания. Когато става за биоритмите, както казах, трябва да се вземат предвид всички тези неща. Държавите трябва да се координират, но ако ние не успеем да направим това, всъщност за какво служи Европейския съюз на обикновените граждани? Аз тук вярвам на финското председателство. Трябва да преустановим тази грешка. 500 милиона души имат проблеми с това и това е два пъти в годината. В заключение искам да посоча, че е, от е, изследването е видно, че трябва да се отмени смяната на времето. Седем комисии посочиха, че трябва да направим нещо, комисията по транспорт също и към нидерландските колеги, които са тук, мога да кажа, че в комисията по транспорт се обсъжда транспорта, но мисля, че по-важни са хората. Онореволе Израер Пьерик. Има въпрос към вас. Приемате ли реплика? Да. Ванден Милтенбург има думата. Заповядайте за реплика. Госпожо Пиерик. Вие сте от един граничен район. Близо сте до Германия. И какво ще стане, ако е, попаднем в различни часови зони? Какво ще правим с разпокъсването на вътрешния пазар? Не можем ли да го предотвратим? Какво ще кажете на собствениците на предприятия, на гражданите, защото те ще ви задават тези въпроси? Госпожа Хайпирик, благодаря на колегата за въпроса. Холандците и германците могат да се споразумеят и да възприемат едно общо часово време. Така или иначе имаме три часови зони в Европейския съюз и сега. И не става дума само за промишлеността. 12 години следя този въпрос и е, била съм и в националния парламент и мисля, че е ясна тезата. Благодаря, господин Гжип. Лата висилку wielu osób w poprzedniej Този дебат е, е върхът на усилия в продължение на години и в предишния мандат беше създадена работна група под е, председателството на господин Райл, а днес под председателството на господин Свобода. По инициатива на тази работна група беше създаден проекта за резолюция, която намира сега отражение в този доклад. В много европейски парламенти, в Финландия, в Польша и в други държави беше проведен дебат по тази тема. Очевидно, това не е нова тема. Допитването до гражданите показа, че милиони хора не желаят смяната на времето обаче трябва да се запази хармонизацията на времевите зони по-добре по-рано, отколкото по-късно. Годината 2021 година звучи по-добре по-късно, отколкото никога. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да осъзнава грижите на гражданите и една от тях е тази грижа. Беше показано колко здравословни проблеми е, създава смяната на времето, а и други проблеми. Така че вече е дошъл моментът да се отмени тази смяна на времето. Господин Ланген за една минута. Благодаря, господин председател. Никой не оспарва, че едно мълцинство има временни здравни проблеми, но аз съм убеден, че смяната на времето като цяло се утвърди. Човекът има нужда от слънце, от слънчева светлина и ако един лекар казва, че оплакванията са големи, той изцяло не взема внимание този аспект. Онлайн анкетата също не беше представителна по-малко от 1%, 4 милиона е, дойдоха от Германия като отговори и това са пак 2%. И като погледна, че 2% от депутатите присъстват в залата на този дебат, какво е това настроение, което се създава? Аз не смятам това за целесообразно предложение. Това предложение е необмислено, трябва да има оценка на въздействието. Това предложение вреди на вътрешния пазар и трябва да се хвърли в кошчето. Аз за това казвам, че ще гласувам против и още от сега се радвам на 31 март 2019 година, когато ще се въведе лятното часово време. Господин Петърле, за една минута. Е, госпа комисарка, komisarka, колеги kolegice колеги, поздравлям с... Много благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Приветствам тази промяна. Надявам се, че ще се спре това преминаване към сезонно време. Вече е ясно, че няма економически основания за това. Хората са важни. Важно е какво е влиянието върху психичното и физическото здраве на хората. Също така, знаем вече, че хората са изложени повече на риск от инсулт или инфаркт. Също така трудови злополуки през първата седмица след промяната в сезонното време. Тогава се наблюдава и увеличава на броя на пътнотранспортните происшествия. Така че имаме всички основания да се откажем от тази практика. Със сигурност, разбира се, не трябва да се създават нови проблеми. Целта е да се улесни живота на хората. Никой не иска 10 съседни държави да имат 10 различни системи за време, трябва да има повече координация на европейско ниво. Остават още няколко а, изказвания. Приемате ли а, реплика от господин Ланген? Заповядайте. Искам да задам един кратък въпрос. На какво, се основа, на какво основава почитаемия колега е, своето изказване, че е, инсултите се увеличават. Аз не съм прочел такова нещо. Американски проучвания доказват противното. Господин Петърле за отговор. Се занашам на разискаве, ки са и... Господин Петърле, аз се опирам върху изследвания, събрани от моите експерти, моите сътрудници. И аз съм убеден, че това са правилните факти. Има достатъчно аргументи в полза на моята позиция. Господин Ван Дален, за една минута. А, Луи pure in grande. Malte grazie, presidente. De Europese Commissie wil dat de lidstaten naar een... Благодаря. Държавите членки трябва да решат дали е, за постоянно искат зимното или лятното време. Аз не съм чувал аргументи до този момент. Транспортната комисия, експертите говорят а, е, за предимствата за здравето а, е, на хората от а, прекратяването на а, смяната. Но техните аргументи не издържат. И е, точно за това влагаме толкова емоции. Тук има повече емоции, отколкото аргументи. Разбира се, че ще бъде засегнат вътрешния пазар. Разбира се, че ще се стигне до по-голяма разпокъсаност на пазара. Разбира се, че ще стане една шарения от кръпка до кръпка. Мисля, че е време комисията да постъпи сериозно.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 Някои колеги не са вникнали достатъчно в материята. Пет години работя с експерти, урбанисти, кардиолози. Натрупана е огромна документация. И е прибързано да се отхвърлят всички тези аргументи с лека ръка. Не е вярно, че тези доказателства са спорни. Имахме организирано от нас самите изслушване. Дойдоха много експерти и ясно говориха по темата и всички подчертаха, че няма неопровержими доказателства. Вълнувам се, 1% от гражданите искат това, останалите никой не се интересува от тях. Благодаря. Мисля, че не би трябвало да ползваме реплики с синя карта между членове на една и съща политическа група. Направихме едно изключение, но не е редно да е така. И така, господин Таран, за една минута. Благодаря, господин председател. Основно искам да се обърна към колегите Вандален и Ланге. Кайзер Вилхелм II и Николай II изобретиха това и с тази практика продължиха Хитлер и Сталин. Тази практика трябва да се прекрати. В крайна сметка Европейския съюз е един проект посветен на мира и тази промяна в сезонто време е последния отстатък от живелица от Втората световна война – не трябва да даваме възможност на хора като вас да ни предоставят своите неясни и неразумни възражения. Да, чуваме за хаос, за шерения, за разпокъсаност и за... Но така ли, че и сега има различни часови пояси и Токийската и Нью-Йоркската фондова борса работят прекрасно и съгласувано, въпреки разликата във времето. Благодаря, господин Жрелека. А, не, има синя карта. Не, не, господин Жрелек, за една минута. Че е? В залата ли е? Давос. Прего. Даво, заповядай. почта на е, поверенице Булц, е, е, Дакле, още... Благодаря, благодаря господин председател, госпожо Булц. Обсъждаме най-маловажната от важните теми, които са включени в нашия дневен ред. Откликваме на европейските граждани. Искам да припомня няколко основни факта. Като член на неформалната работна група, от самото начало подкрепям спирането на местенето на стрелките на часовника и така ще гласувам утре. Колегите обаче привеждат и контрааргументи и се обръщам към тях. Помните ли какви са аргументите за въвеждането на сезонните промени? И смятате ли, че тези аргументи са също толкова неопровержими. 22 000 хървати гласуваха в анкетата. Дес пъти повече от а, други случаи. Благодаря. Пимента Лопес. O debate e decisão sobre a mudança sazonal da hora. Благодаря, господин председател. Дебата за промяната в часовото време не може да бъде откъснат от географската, културна, економическа специфика на всяка държава членка. Комисията иска да хармонизира вътрешния пазар и предлага отказ от промяна в сезонното време. Няма научни основания, нито за това, че трябва да се променя времето, нито че не трябва. Също така, нека да си спомним нещо, което комисията като че ли забравя. Часовото време е изцяло в правомощият на държавите членки. Затова не искаме да има сезонна промяна във времето. Това трябва обаче да зависи от волята на народа на всяка държава членка. Отричаме Европейския съюз да има каквато и да била компетенция в тази сфера. Е, Бланко Лопес. Следващия го няма, за това а, Бланко Лопес. Микрофон за оратор. Микрофоно, микрофоно. Моля ви, микрофон включете. Благодаря, господин председател. Тази промяна във времето влияе върху всекидневния живот на хората. И има последици за економика, за енергетиката, за сигурността, за качеството на живота на гражданите. Затова не може с лека ръка да се отнасяме към решението. Предложението на комисията не се опира върху изчерпателна оценка на директивата 2084 нито има оценка на сегашното предложение. Не трябва да се взимат прибързани решения, защото те могат да доведат до часови граници и пречки там, където сега ги няма. И такъв дебат като този е необходим. Необходимо е да се анализира и то подробно какви ще са промените, които ще настъпят в резултат от вземането на това решение. Комисария Вулц, пре... Давам думата сега на а, госпожа комисаря. Виолета, имаш думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Европейския парламент, много внимателно слушах този толкова изпълнен с страсти дебат. И още в самото начало искам да поясня нещо пределно ясно. Национален прерогатив е решението по отношение на часовата зона. Така е в момента, така ще и занапред. И това в никакъв случай не пречи на вътрешния пазар. За това много бих била признателна, ако вземете предвид този аргумент, когато се обсъжда темата. Забелязвам известна съпротива от част от изказалите се, но виждам, че след дълга и опорита работа вие вече сте готови да приемете окончателната си позиция в съответствие с първоначалното предложение, което беше внесено миналата година. Това е много важно послание към европейските граждани. Защото те отговориха в анкетата и активността им беше десетократно по-голяма, отколкото в която и да е друга консултация или анкета на европейско равнище. Тоест, Хората ги е грижа. И ние сме длъжни да откликнем. Темата се оказва по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Главно поради разграничението в правомощията на Европейския съюз и държавите е, членки. Именно за това Комисията до сега се въздържаше от предложения по такова досие. Много важно е да се признава и зачита това разграничение в правомощията, когато се взема решение. Както вече заявих, комисията ще действа строго в рамките на своите правомощия и ще следи за изпълнението на директивата, за да се избегнат всякакви временни смущения в економиката и в обществото. Аз лично съм убедена, че всяка държава членка е съвсем наясно и ще бъде взето координирано и премислено решение през едните месеци. Но това решение ще бъде взето от държавите членки. Единственото, което Европейската комисия може да направи е да следи за изпълнението му. И ние ще работим в рамките на своите правомощия. Насърчавам държавите членки да проведат национални консултации в избора на лятно или зимно часово време. И мисля, че има достатъчно време да се организират демократични, прозрачни, открити консултации – в заключение, още веднъж искам да ви благодаря. Благодаря на всички вас, на държавите членки, на докладчиците, на докладчиците в сянка, на депутатите, на всички, които посветиха внимание, време и усилия на това досие, за да може след лятната вакансия да започнат преговори с съвета и да се стигне до бърз резултат – още по време на финландското председателство. Благодаря ви и успех! Благодаря, госпожо комисар. Сега госпожа Марита Овскок, докладчик по темата. Eh, Благодаря. Благодаря на всички, които споделих своите размисли по тази тема. Дебатът беше много живен и интересен. Видяхме, че има голям интерес в парламента от много години към тази тема. И това е свързано с ангажимента на хората да направят нещо осезаемо. Също така това е свързано с факта, че Комисията по транспорта, която е една комисия с мислене насочено към практиката, никога не е внасяла някакви необосновани лекомислени предложения, които биха довели до прекъсване на дейността на вътрешния пазар. Аз съм работил като министър на културата. Може би, ако комисията по културата би работила основно по този въпрос, нещата ще да бъдат малко по-различни, но комисията по транспорта беше здраво стъпила на земята при обсъждането и цялостната работа на този въпрос. И видяхме също така, че вече не се спестява енергия, както първоначално се предвиждаше, чрез тази промяна във времето. Разбира се, ясно е, че трябва да има координация и разбира се, ясно е, че ще има часови зони, ще има един разумен подход, без прекъсвания, сривове, революции. Не говорим за федерализъм, говорим за едно прагматично и разумно предложение, което най-вероятно ще спести и средства и със сигурност ще бъде благоприятно за здравето на хората. Благодаря на всички за този интересен, вълнуващ дебат. Определено си заслужаваше да изслушаме този дебат и може би и в други сфери ще можем да предложим добри идеи. Благодаря на всички. Благодаря на докладчика. Приключваме разискванията. Ще се гласува според програмата. La комисария Булце per essere stata con noi. И така смяна на комисарите. Продължаваме с следващата тема. Общо разискване. Вътрешен пазар на електроенергията. Имаме доклад на господин Бузек и доклад на Мортен Петерсен и след това на Флавио Дзанонато. Първо давам думата на първия докладчик. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес имам честа да представлявам колегата Ежи Бузик и докладчика по дизайн на пазара за електроенергия. Господин Каринч има преговори с съвета и с комисията, проведе ги успешно и междувременно той е министр-председател в Латвия, така че е логично, че той днес не е тук. Използвам случая, за да му благодаря за неговия ангажимент, за начина по който водеше преговорите и за чудесното сътрудничество. Европейската комисия представи своите предложения по пакета за енергетика през 2016 година и най-много предложения са свързани с електроенергията. За какво всъщност става дума в случая? Регламентът въвежда нови правила за европейския пазар на електроенергия. През последните години той се измени изключително много. Ролята на отделните пазарни участници от производителите до потребителите също се промени много. И затова беше необходимо европейския пазар за електроенергия да бъде бъде преструктуриран и да бъде адаптиран към енергийните промени електроенергията трябва да се произвежда все повече децентрализирано, инвестиции трябва да се правят в устойчиви енергоисточници и регионалните пазари на електроенергия трябва да работят в по-тясно сътрудничество. Централна роля се отделя на потребителя и това е всъщност една от целите на директивата. На клиентите, на получателите на електроенергия сега ще имат повече възможности. Обаче директивата има за цел и защита на потребителите. Пример, е, клиентите в бъдеще ще получават фактури, които веднага ще могат да разбират. Това вие всичко познавате, докато се стигне до важната информация е, в е, фактурата за ток трябва да се прочетат няколко страници. Сега вече най-важната информация ще бъде публикувана на първата страница. Освен това, ще има сертифицирани интернет страници във всички държави и членки, за да може всеки европеец да може да сравнява различните тарифи за електроенергия и да избира тези, които са подходящи за него. Европейския парламент постави особен акцент върху хората в уязвимо положение и енергийната бедност сега продължава да бъде реалност в Европа. Затова държавите членки ще бъдат задължени да следят много строго дали техните национални мерки са достатъчни за да се подкрепят хора, засегнати от енергийна бедност. Особена благодарност искам да изкажа на колегите от Европейската комисия, които със своята експертиза решително допринесоха за успешното приключване на това досие. Благодаря и на вас, господин комисар Канете, за винаги конструктивното сътрудничество, дори и при много трудни преговори. Австрийското председателство също даде огромен принос за това, че утре можем най-накрая да гласуваме този доклад. Необходими бяха 6 три страни тристранни срещи. Миналия път преговаряхме 17 часа, последния път 16 часа, но мисля, че е огромно постижение това огромно досие, в което се включат толкова противоречиви теми, по време на австрийското председателство да бъде доведено до успех. Искам сега да благодаря и на моите колеги за доверието, за конструктивното сътрудничество, също и на нашите сътрудници от секретарията на ИТРЕ и всички останали служби на парламента, политическите консултанти на политическите групи и разбира се специално на асистентите. Благодаря за тяхната ангажираност. Аз мисля, че заедно направихме много за европейските граждани и за енергийните промени в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Петърсън. Много благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всички, които участваха в преговорите, комисията, съвета и разбита, разбира се, прекрасните ни колеги от Европейския парламент. Прекарахме много часове, заедно понякога и до късно през нощта. Но важното е, че имаме резултат, с който можем да се гордеем. И независимо от това, се страхувам, че сме на път да изгубим битката за климата. Трябва да сме достатъчно амбициозни и тук, и трябва да са достатъчно амбициозни и правителстват на държавите членки. Докато политиците се колебаят, гражданите излизат на улиците, изискват действия. Виждаме как подрастващите са на улиците изискват по-добри решения, свързани с промяната в климата така че хората да не бягат от родните си места заради пожари, наводнения и други природни бедствия. Също така хората страдат от замърсяване на въздуха, но виждаме, че има един тесноград национален подход към енергийния преход. И енергийния пакет, за съжаление, демонстрира и това. Да, разбира се, енергия добивана от вятъра струва по-малко, отколкото енергия добивана от въглищата. Преходът към тази енергия все още е бавен. Дори укрепването на АСЕР все още не е достатъчно. И виждаме, че все още няма достатъчно зелена енергия, която да получават гражданите. И правителствата предпочитат да запазят старите електроцентрали. Има предложение от Европейския парламент да се засили АСЕР, докато държавите членки, една голяма част от тях, искат да отслабят ролята на този орган. Придаването на повече правомощия и ресурси на АСЕР – ще бъде важно, но също така е важно АСЕР да може да събира такси и това е отрешаващо значение за функционирането на този орган. Много е важно да се отчете, че когато държавите членки действат така едностранчиво, това страда околната среда. Необходимо е да се гарантират прозрачни, отворени граници за потоците енергия. Искаме да има устойчива енергия, тя да тече през границите. Борбата срещу промяната в климата е най-важната. За нас е и време съвета да го разбере. Какво казаха министрите в Париж, когато те подписаха прекрасна декларация, едно нещо, но какво те казват в Брюксел е нещо съвсем друго. Миналата седмица видяхме как на Европейския съвет беше взето решение да се вземат решителни стъпки срещу промяната в климата, но всъщност реално нищо не се промени. Трябват ни по-смели решения. И, и освен всичко друго, можем да съберем средства, ако облагаме с данък пластмасите и изкопаемите горива. Искам да благодаря всички, които са участвали в преговори. Благодаря на комисията, на съвета и благодаря на колегията в Европейския парламент. Смятам, че трябва да помним че след два месеца ще молим нашите граждани да гласуват. И знаем, че нашите граждани искат да се борим срещу промяната в климата. Край на ще става дума за нашите деца и внуци. Благодаря. Сега другия докладчик, господин Занонато. Флавио, заповядай. Благодаря, благодаря, господин председател. Когато правихме първите стъпки по този пакет е, е, предложения, преди много месеци, знаехме, че пътят ни няма да е лесен. Е, многобройни и разностранни бяха интересите, които се преплитаха на, на пазара на електроенергия. За това в хода на работата стана ясно, че ще бъде по-трудно да се постигне споразумение. Трябваха ни многобройни и продължителни тристранни разговори, за да може да бъде подобрено законодателното предложение. Що се отнася до готовността за посрещане на риска с гордост, мога да кажа, че бяха обхванати всички аспекти на темата благодарение на работата на нашите колеги. Сега при а, е, прекъсване, при възникване на аварии, при драматични събития, било то а, е, поради измененията на климата, терористичен а, е, акт или друга причина, държавата, членки вече няма да бъдат оставени на произвола на съдбата да се справят сами. А, защото благодарение на взаимовръзките ще е възможно е, държавите членки да взаимодействат, да си а, е, припомним, а, е, че някои държави а, членки през зимата на 2017 година бяха засегнати от пълно спиране на електроснабдяването, което се отрази на домакинствата и на предприятията. При енергийна криза трябва да има възможност за движение на енергийните потоци и насочването им там, където това е необходимо, включително и през националните граници. Беше обща наша задача да намерим критериите и условията за сътрудничество в енергетиката. Методиката за от оценка може да бъде различна за сега в държавите членки, но еднаквяването и ще има много голямо значение. Трябва да се признае решителността ни да се отстоява тази позиция пред съвета, за да се водят разговори в духа на компромиса. Навлизаме в е, решаващата фаза на е, преговорите и е, трябва да бъдем единни, за да постигнем споразумение. Вървим в насоката, очертана от парламента и общата методология може да ни помогне да сложим край на преодоляването на кризите в държавите членки по-отделно, за да може да се стигне до един по-хомокенен, единен подход и така пазарните субекти е, ще решават е, кой е най-подходящият е, начин на действие, а не администрацията, не държавните органи. Разбира се, държавите членки поемат задължение за взаимопомощ там, където това позволяват междусистемните връзки, на отделните държави членки. При компенсация отново трябва да надделяват правилата на свободния пазар Разбира се, държавите членки и операторите е, имат е, свободата да се е, договарят на пазара при различни условия. Аз искам да благодаря на всички колеги, докладчици, с които работихме заедно. Благодаря и специално на господин Бузек, който координираше работата на тримата докладчици, както и на докладчиците в Сянка и на комисаря Каниете, с когото работихме много добре. Благодаря. Сега давам думата на господин комисаря Ариас Канете. Моля. Уважаеми господин председател, Отчитаеми депутати, дами и господа, за мен е чест днес да обсъждаме финализиращите градивни компоненти на енергийния пакет. Обсъждаме всички тези проекторегламенти, които всъщност ще финализират, ще завършат една голяма пастроцветна мозайка. И по този начин ще създадем един съвременен енергиен сектор на нашия континент, сектор, който може да отговаря на предизвикателствата на днешния и утрешния ден. И Искам специално да благодаря на докладчиците, господин Каринш. Поздравявам го отново с това, че е избран за министър-председател на Латвия. Разбира се, благодаря на всички останали докладчици на председателя на комисията Итре, господин Итре, на всички, без които цялата тази дейност не би могла да бъде извършена. Без чиято работа не бихме могли да имаме тези взаимно свързани предложения. Енергийният преход беше един от приоритет на Европейската комисия, определен още преди 5 години. Необходимо е да се предприемат мерки за това електроенергийния пазар на Европейския съюз да е по-устойчив, по-добре функциониращ, по-конкурентоспособен. За първ път европейското законодателство в областта на енергетиката съдържа толкова мерки, които предоставят толкова много права и възможности на европейските граждани. Преходът към по чиста енергия няма да успее, ако гражданите не подкрепят този проект. Необходимо е да се гарантира по-добра информация. Трябва потребителите да знаят по-добре за какво плащат. Гражданите трябва да могат в рамките на 24 часа да сменят доставчика си. Също така потребителите трябва да имат надежди и инструменти за сравнение, за да могат да изберат доставчика, който предлага най-добри условия и цени. Също така комисията предлага система за извънсъдебно решение на споровете. Интелигентните електромери и други измервателни уреди ще помогнат на потребителите да направят избор на доставчика, да спестят пари. Също така необходимо е да се инвестира в нови технологии за производство на електроенергия, нейното съхраняване и пренос. Тези мерки са в изпълнение на нашия ангажимент да бъде потребителят в центъра на нашето внимание, в центъра на дейността на пазара. Искаме нашите пазари да бъдат по-интегрирани, по-взаимно свързани. Важно е пазарите да изпращат правилни сигнали, за да могат да привлекат повече инвестиции. И това ще има положително въздействие върху цената на електроенергията, но също така и ще създаде нови работни места – ще видим, че ще, така ще можем да направим още една стъпка към един по-добре функциониращ електроенергиен пазар, към още по-голяма декарбонизация на енергийната ни система. Ще се гарантира това, че ще има механизми, които вече няма да бъдат използвани, докато други механизми ще могат да функционират през гранично. Също така плановете за изпълнение на реформите, то комисията ще следи за тяхното изпълнение. Също така комисията ще излезе с декларация, свързана с междусистемните връзки в електроенергията и газопреносната системи. Също така комисията ще прави всичко, за да гарантира сигурността на енергийните доставки за нашите граждани. Ще се осигури и по-добра координация между държавите членки в дух на солидарност. И сега искам да се спра върху това, какво означава електроенергийния пазар за устойчивостта и околната среда. Вече постигнахме съгласие за целевите показатели. Новия замисъл ще позволи да постигнем нашите ангажименти, проистичащи от Парижкото споразумение. Пазарите ще станат по-гъвкави и същевременно новите предели за емисии ще позволят да спазим целите, свързани с климата, като същевременно гарантираме сигурността на енергийните доставки. Всичко това ще позволи на европейската промишленост и цялостната економика да стане по-конкурентоспособна, но също така ще бъде намалено и завърсяването на околната среда в името на нашите граждани. Искам да подчертая, че ние сме първата страна по Парижкото споразумение, която е изпълнила всичките мерки в законодателството си това ни поставя в много силна позиция при обсъждането на предстоящата дългосрочна стратегия. По този начин Европейския съюз продължава да бъде лидер в тази сфера. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега от името на Комисията по околна среда, публично здравеопазване и е, храните давам думата на господин Зориньо. Благодаря, госпожо председател. В е, хода на настоящия мандат не можахме да постигнем амбициозните цели, за да се стигне до конвергенция, но цифровият пазар показва точно обратното. Двамата господа горе, бихте ли прекратили разговора си или напуснете залата? Това казва председателката. Пречите на дебата, много ви моля, или седнете или продължете вашата дискусия извън пленарната зала. Благодаря. Маля, господин Зориньо, да започна от начало, пита господин Зориньо. В хода на настоящия мандат Европейския съюз не можа да постигне амбициозната цел за конвергентност и е, последователност, но е, всъщност пазара на енергия дава съвсем различни примери и за това днес обсъждаме законодателството. Трябва да се постига не само напредък, а да се вземат и информирани решения при енергийните промени и в рамките на индустрията. Както казах, необходима е стабилна здравословна енергия с стабилни цени. Става дума за енергийна ефективност, за инвестиции, за добра регулация на пазара, а освен това трябва да посоча и възобновяемите енергии. Вътрешният пазар не може да действа без правила. Ние трябва да бъдем координирани, да действаме прозрачност и да осигуряваме енергийните доставки сега са необходими нови действия в Европейския съюз в тази насока. Благодаря сега ораторите от политическите групи е НП господин Вернер Ланген. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да посоча, че ни бяха необходими почти три години, за да можем да приемем този пакет. Това не се дължеше на комисията и на парламента, а най-вече на съвета. Съветът блокираше като резултат можем да бъдем доволни от тази пакет и аз на всички преговори присъствах на ЕЙСА. Колегата Петърсън много добре води преговорите, мога да го потвърдя, но в комисията на 21 февруари 2018 година приехме с голямо мнозинство нашето становище. Необходима ни беше после цяла година, за да се обединим с съвета, защото комисията искаше да даде повече правомощия на ЕАС, а съветът не искаше никакви правомощия да се възлагат допълнително и е, сега ние бихме казали, че ролята на ЕЙСА се укрепи в един укрепен вътрешен пазар. ЕЙСА отговаряше за до сега за координация между националните регулатори, а сега, днес, ние направихме така, че Acer има е, правомощия за вземане на решения и е, надзирава регионалните координационни центрове. И за това аз стигам до заключението, че преработката на регламента за Acer е успешно. Благодаря от името на групата на социалисти, госпожа Вернер, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Работихме много интензивно две години по реформата на пазара за електроенергия. Новият пазарен дизайн вече поставя стрелките за децентрализация в електроснабдяването, за да можем на европейско равнище да осъществим и енергийната смяна. Възобновяваните енергии са енергоисточниците на бъдещето и за това, като водеща преговорите от моята политическа група, аз се застъпвам за това да се действа е, с възобновяеми енергии, които да се изключват последни. И сега, други енергоисточници, въглища, например, не трябва да бъдат субсидирани държавно в бъдеще. Ние, социал-демократите, успяхме да постигнем в бъдеще приоритетно да се разглеждат енергийните кооперации на граждани, а да не се подлагат на непрозрачни правила и високи разходи. За моята политическа група беше също важно защитата на потребителите да бъде укрепена. Потребителите сега ще могат могат да сравняват тарифи за електроснабдяване от верифицирани източници и е, през 2000 е, за 24 часа ще могат да сменят доставчика на електроенергия. Също така фактурите е, ще съдържат най-важната информация на първа страница. Нашите общински органи за доставка на електроенергия трябва да поемат по-важна роля но, за съжаление, тази идея не намери мнозинство. За съжаление, за мен този шанс е пропуснат, защото точно при електромобилността може да се постигне напредък. Тук е, и е, също така да се популяризират инфраструктурните проекти. Накрая искам да благодаря най-сърдечно на моите колеги за доверието и за доброто сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря. Сега от групата АЛДЕ, госпожа Млинар, за две минути. Е, Благодаря. Искам да поздравя всички е, докладчици за това, че те изминаха забележителен е, път и стигнаха до знаково постижение във взаимно свързаната действителност на европейския пазар на електроенергия. Готовността на сектора е важна тема, по която приветствам предложението на Европейската комисия. Помним през януари 2017 година как благодарение на нейната намеса стана възможно е, да се подпомогнат държавите, които изпаднаха в трудно положение. Но сега вече може предварително да се съгласуват стратегиите. Солидарността може да се проявява именно чрез тази предварителна подготовка и съгласуваност. Три са ключовите елементи, които бяха договорени. Съюзен подход, който се основава на оценката на риска и активно участие на регионалните координационни центрове в процедурата. Прозрачност при обмена на данни с пълно спазване на изискванията за поверителност и защита на данните и недопускане на изкривявания на пазара, като такива решения могат да бъдат само мерки от последна инстанция. Така ще се сложи и край на спирането на електроснабдяването и ще се намали зависимостта от е, доставките от трети страни. В заключение искам да благодаря на всички докладчици и на е, всички екипи, е, които водиха преговорите за благотворното сътрудничество. Благодаря. Господин Марчелези от името на Зелените. Една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Декарбонизация на нашата енергийна система е абсолютен приоритет. И с, с тази директива се прави стъпка в правилната посока. Радвам се, че зелените спомогнаха за това, като предложиха да се и използват повече възобновяемите източници на енергия и да се зададе крайен срок за отмяна на субсидиите за енергията, произвеждана от изкопаемите горива. Господин комисар, като не се разрешават субсидиите, ще се избегне Производството на замърсяващата околна среда енергия в Гърция и в Полша дължим всичко това на младите хора. На младите хора, които всяка седмица в петък напускат своите домове и училища, за да демонстрират. Благодаря от името на Обединената левица, госпожа Ернст, за минута и половина. Да, аз мисля, че при дизайна на пазара за електроенергия трябва да си зададем въпроса дали резултатът всъщност е достатъчен за следващите десетилетия. Дали това е достатъчно решителна стъпка за да се противо поставим на климатичните промени. И въпросът е дали имаме достатъчна степен на устойчивост по отношение на енергийната сигурност. Дали социалният елемент е достатъчно застъпен. Ние бихме казали чашата е наполовина пълна. Ние приветстваме е, развитието на цените на пазара на електроенергия, но критикуваме, че е, твърде слаби са мерките и слаби формулировките срещу енергийната бедност. Радваме се на постигнатия напредък. За първи път е, се предприемат мерки за популяризиране в по-голяма степен на обновяемите енергии, обаче не са защитени достатъчно правата на производители. Ние подкрепяме изключването на мръсните електроцентрали на, бъде, на въглища и да не се субсионират обаче, иначе ние бихме могли е, да имаме и други трудности, а именно последователно да захранваме с възобновяеми енергии не само малки енергийни съоръжения, но това да бъде основно правило. Това, за съжаление, няма да можем да постигнем, въпреки, че ние, левите, в случая би трябвало да кажем, че това, което е наполовина пълно, друга страна е наполовина празно. Сега, от името на СПД господин Болък за една минута. Благодаря, госпожо председател. Електроенергийната криза в Европа е резултат на безотговорни решения в политиката от страна на неизбрани от никого комисари в Брюксел. Говорим за възобновяеми е, енергоисточници и за действия, които да се предприемат. Господин Занонато вярва, е, че като се е, координират действията на държавите членки, вече няма да има кризи. Това е ненадежно. Това са авторитарни решения които изтласкват енергоемките производства вън от Европа. И това може да се сравни с изтичането на въглеродни емисии. С голямо съжаление бих приел Обединеното кралство да възприеме всички тези неразумни решения и атомната енергетика, въглищата са ясни и традиционни ресурси, заедно с шистовия газ. Благодаря от името на СН, на НСЕ госпожа Лешевалие. Благодаря, госпожа председател. Абсолютно необходимо за функционирането на нашите предприятия е, е енергията и тя има стратегическо значение за всяка държава. За нас, е, ако е необходимо сътрудничество между държавите членки в тази насока, трябва да се запази националния суверенитет тук. И е, целта, заложена в борбата срещу климатичните промени и защитата на потребителите, засяга и големи единния електроенергиен пазар в Европейския съюз. Принципът да увеличаваме нашите трансгранични действия по отношение на сътрудничество в електроснабдяването, да включим възобновяеми енергии или да адаптираме средствата за производство към новите технологии е нещо положително. Обаче това са стъпки, които трябва да предприемат държавите членки на своя територия. Волята, догматичната воля на комисията всъщност е налагане прилагане на идеология, която убива националния суверенитет. И е, това се отнася както за електроенергията, така и за други сфери. Акцента трябва да се постави върху свободното сътрудничество между държавите членки, а не подчинение на, на преднамерени идеологически решения, продиктувани от комисията. Комисията иска изцяло да либерализира пазара на електроенергията и е, също така иска да е, приватизира до безкрайност е, пазара за електроенергията. Но всъщност всичко това е, завършва с неуспех. Всяко от тези четири текста е един допълнителен камък в изграждането на този електро, електроенергиен пазар, обаче трябва да отбележим сблъсъка на две визии. Първо, ултралибералната на комисията – да интернационализира и да отваря за конференция. А нашата визия е, е следната. Енергията е публично благо и трябва да се управлява на базата на доброволно сътрудничество между отделните държави. Сега преминаваме към следващите оратори. Господин Бланко Лопес за една минута. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Както Дебатът за регулиране на електроенергийния дебат вече се финализира. Преминаваме към идеята за чиста енергия. Искам да поздравя комисаря, но също така искам да подчертая, че Европейския парламент изцяло отговаря и е на висотата на очакванията към него, на очакванията на бъдещето. Ние чрез този пакет отговаряме на споразумението от Париж и всичките изисквания, които са необходими за оцеляването на човечеството с една по-активна роля на потребителите, с важната роля на европейските институции, държавите членки при борбата с енергийната бедност Европейският съюз е световен лидер, който има законодателство, което отговаря на предизвикателствата на времето. Затова европейците можем да се гордеем с извършената от нас работа. И успяхме за пореден път да подчертаем, че можем да се справим с проблеми от огромен мащаб. Сега господин Скляр за една минута. Е, първо корисни прилик. Благодаря ви. Преди всичко, като докладчик в Сянка, по а, доклада за агенцията АСЕР, искам да благодаря на нашия докладчик Вярно е, че а, нашите амбиции не бяха изцяло реализирани, но достатъчно беше направено, за да може а, с а, пакета за енергийния съюз да направим стъпка напред. Аз не мисля, че до тук беше поставен въпроса за изпълнението. Комисаря Каниете многократно е поставял този въпрос пред нашите парламентарни комисии. Енергийният съюз трябва да бъде реализиран от държавите членки, защото интегрираните екоенергийни планове ни показват как държавите членки могат най-добре да реализират този пакет. ще трябва да продължим да работим по тази тема и е, да очертаем бъдещето. Благодаря. Добър вечер. Госпожо председател, господин комисар, преди всичко искам да благодаря на докладчика Мортен Петерсен и е, на докладчиците в Сянка за усилената работа по компромиса, който постигнахме. Според мен имаме много добро споразумение за агенцията и тя ще работи много ефективно. Агенция, която ще бъде по-силна, по-прозрачна и която е, ще наблюдава регионалните координационни центрове, е, а за тях се предвижда важна роля за преодоляване на разпокъсаността и за постигане на единство на действията. Радвам се, че вече сме постигнали съгласие за агенцията, за това, че тя трябва да бъде по-добре обезпечена с финансови и човешки ресурси. Надявам се, че ще успеем да се справим с предизвикателствата. Благодаря. Севски, 1 минута 30. Господин Краснодепски, госпожо председател, позволете да се спра на една друга тема. Няма да се връщам към това, което вече бе обсъдено. Ще хвърля поглед към бъдещето и опита, който сме натрупали в законодателната си дейност и законовите актове, които са част от този пакет. Време е вече да се заемем с реалните условия за справедливо преобразуване в областта на енергетиката, като отчитаме целите за изменението на климата и да преминем към нулеви емисии на въглерода в Европа. И заличаване на използването на природния газ, на въглищата и други естествени ресурси. В Западна България, дори в други области има огромни затруднения, повишават се цените на енергийните източници. Не ми се иска това да се случва където и да било в Европа и другаде по света. Така че тази трансформация трябва да стъпи върху индивидуално подходи в отделните страни и съответно тези енергийни източници, които се използват за битови нужди. Благодаря. Сега преминаваме през, към споданите спонтанните изказвания. Двама души са поискали думата. Господин Кели е първия. Много съм доволен от постигналия напредък през а, този, а, този мандат. Първо беше подписано Парижкото споразумение, след което беше прият третия пакет и съобщо необходимото законодателство, което да даде резултати и аз се гордея с това. Това е много необходимо, особено ако искаме да използваме възобновяемите енергийни източници. Слънцето грее винаги, вятър духа винаги. Е изключително важно да се изградят връзки, за да можем да ги използваме. Трябва да се изгради мрежа през цяла Европа, защото по този начин ще можем в максимална степен да се възползваме от възобновяемите енергийни източници. Благодаря. Благодаря, господин Капуто, една минута. Грация, президент. Благодаря. Пакета за реформата на този пазар дава възможност клиентите да носят отговорност, да се упрости трансграничния пазар на електрическа енергия, да се гарантират доставките и да може да се опазва климата при доставките на същата тази електрическа енергия. Трябва да се щити правата на потребителите, ще има по-ясни договорни условия, сметките трябва да бъдат по-ясни, има и нужни интелигентни електромери, за да се е, по-интелигентно да се управляват а, потреблението, както и възможността в рамките на 24 часа да смениш своя доставчик. Искаме да имаме чиста енергия. Затова е нужен преход. Трябва да се подсилят разпоредбите в този смисъл. Европейския пакет трябва да даде възможност да се премине към от централизирания въглищен модел на декарбонизиран, такъв, който е, пак казвам, децентрализиран. Много е важно във всеки един момент всеки да може да следи своето потребление. Унези, които искат да произвеждат сами за себе си, трябва да го правят, като се декарбонизира този модел. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Мадам, мадам. Госпожо председател, почитаеми депутати, позволете в заключение да ви благодаря за отличното сътрудничество, за това, че бяхте надежден партньор в хода на преговорите. Вие подкрепихте и спомогнахте да увеличим амбициите, за да може Европа да бъде удовлетворена от постигнатите резултати. Уверен съм, че по време на изборите на гласуването утре вие ще продължите да бъдете такъв важен фактор по определяне на енергийната политика през 21 век. Това е отрешаващо значение в една област, която е решаваща за Европа. Ние преди пет години отправихме обещания към гражданите и сега ще дадем пример с ролята на Европейския парламент, който изигра основна роля, за да преминем от думи към действия. Изпълнението ще бъде а, много важно. Ще се стремим да подпомогнем националните планове за тази трансформация. Европейците излизат по улиците, очакват от правителствата да предприемат мерки. Сега ще започне и предизборната кампания и призовавам европейските политически партии и кандидатите да обяснят онова, което сме направили и а, да се спрат на този а, жизненно важен въпрос, за да можем да осигурим подкрепата на нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря, комисар. Сега трябваше да дам думата на а, госпожа Вернер, а, но тя се извини, тъй като трябва да присъства на паралелно заседание. За това давам думата на господин Петърсен за две минути. Госпожо председател, в края на 2016 година Комисията представи големия енергиен пакет. Сега сме в края на мандата и можем да започнем работа по втората глава. Радваме се на работата, която ни предстои през следващите е, пет години. През изминалите пет е, създадохме законодателството заедно с комисария. Това е събитие в европейската история, но ако това законодателство не бъде приложено, няма да има никакъв смисъл от него. За това задачата на парламента през предстоящите години ще бъде е, да накара законодателството да заработи. Това, което а, наблюдавахме през изминалите години, беше, че парламента поддържа и засилва своите а, амбиции. Трябва да кажем а, това сега в началото на предизборната кампания. Енергийният сектор зависи от е, това енергийното законодателство да се приложи, за да може да има трансграничен обмен. Това е предпоставката за зелената економика. Трябва да работим и за запазване на климата до 2050 година. Европа трябва да бъде водеща в този е, процес. Станах свидетел на една демокра... демонстрация за климата в Копенхаген и чух, че хората наистина искат нещо да се случи. Ние трябва да поемем отговорността за това, което се случва. Благодаря на комисаря и на колегите в парламента за чудесното сътрудничество. Благодаря. Следващия оратор, господин Занонато. Благодаря, госпожо председател. Честно казано, няма какво толкова да добавя. Доста неща вече бяха казани. Съгласен съм с това, което каза комисаря Каниете. Съгласен съм също в голямата си част на това, което чух, с това, което чух от колегите депутати, които се изказаха по различни елементи. Сега, що се отнася до тези малко критични изказвания, които дойдоха от тук – и тук трябва да кажа, че внимателно ги слушах, но не смятам, че те са свързани с този дебат. Те са свързани с други неща. Говорим за един пазар, който носи със своите осложнения, разбира се. Ние обаче говорим за това как, как да има такова сътрудничество. Тоест, дебатът се измества към една тема, която е съвсем различна, а не е темата за единния пазар. А, енергийния сектор. Искам да благодаря в заключение отново на е, председателя Бузек, моя председател. Благодаря на господин Каньете. Дойде в залата и генералният директор Доминик Ристори. Искам да му благодаря много, защото беше един от хората, които в дебата наистина много помогна и за мен лично е, изясни някои механизми. Благодаря ви много ще е, вземем решение при следващото ни заседание. Благодаря, господин докладчик. Е, с това приключи общото разискване. Е, гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред е, е доклада на господин Дидие, представител на искове за защита на колективните интереси на потребителите. Първо давам думата на докладчика за 4 минути. Мадам ла президент, мадам ла комисар Юрова. Госпожо председател, госпожо Юрова, уважаеми колеги. Искам да благодаря на Европейския парламент. Това е шанс, един шанс и една възможност. Даде ми се възможност да бъда докладчик по една реформа, която е много важна за всички потребители от цяла Европа. Утре ние ще направим възможно предявяването на представителни искове срещу незаконните практики на големите предприятия. Моята задача никак не бе лесна. Имаше много страхове, които бяха свързани с това, че тази реформа може да даде с злоупотреби, завеждане на злоупотребяващи искове, т.е. да се използват те, за да се дестабилизира конкурентно предприятие и по този начин да се стигне до американската система. От друга страна, имаше и страхове, че този текст може да се окаже неуместен и само потребителя да е включен в него, а гражданина, отделното лице, както и да го възприемем, физическото лице, което иска да се използва от такъв иск, за да поиска обещетение от определено предприятие, защото, да речем, това предприятие може би замърсява въздуха, който всеки един от нас или това физическо лице диша. Не искаме обаче да отнемем а, истината от текста. Този текст иска да защити правата на потребителите. Във всъщност смятам, че можахме да направим тясна връзка с всички докладчици в Сянка. И точно тук трябва да благодаря от дъното на сърцето си на всеки един от тях за отличния начин за работа. На работа. От една страна трябваше да се постигне един баланс от който да включва правата на потребителите, от друга страна необходимата юридическа или правна сигурност за дружествата. Този текст отива дори по-нататък. Той дава възможност, може би за първи път, и едните и другите, от една страна защита и сигурност на другите, да бъдат вързани ръка за ръка. Уважаеми колеги, приемането на този текст няколко седмици преди изборите ще бъде един пример за това как може да работим заедно и да покажем как Европа може да бъде полезна конкретно в живота на всеки един граждани. Благодарение на тези колективни искове и в, а, при купуването на кола, купуването на самолетен билет, купуването на машина замиене на съдове или а, пералня машина, може след това да се обърне към съответната марка за автомобили или унези, които са му продали самолетния билет или унези, които са произвели съответния уред. Финансирането трябва да е ясно и по този начин, чрез такъв иск, може да бъде обещетен клиента, който е бил увреден. Тези колективни искове заложиха някои основни принципи. Първият тези искове няма да заместят това, което вече съществува в някои юрисдикции, държави членки, т.е. ние добавяме нещо към това, което вече има и дава допълнителна защита в 9 държави членки, които пък до момента не са имали никаква такава система. Вторият принцип е целостта на обещетението, което трябва да получи потребителя. ще се даде възможност на всеки един потребител да може неговите права да триумфират. И накрая, последния принцип. онези, които загубят делото, ще трябва да платят и цените или колко струва той, но не може пък да бъде обещатяват два пъти за едно и също нещо. Затова, колеги, ви приканвам утре да гласувате за тази реформа. този текст няма никаква идеология, в него нито едно лоби не се е намесило. Тази директива има една единствена е, цел да защити правата на всички европейци. Благодаря. Благодаря, господин Дитие. Не виждам господин Де Йонг, за съжаление, затова ще дам думата веднага на госпожа Юрова от името на комисията. Госпожо председател, почитаеми депутати, най-напред ще благодаря на господин Дидие за всеотдайната работа по това предложение. Да благодаря и на всички други представители на парламента от комитетите за правни въпроси и вътрешния пазар. Надяваме се, че Европейския парламент ще приеме документа утре на първо четене. Всички сме на едно мнение. Потребителите в целия Европейски съюз трябва да имат реална защита на правата си и по тази причина комисията предложи тази директива. Представителството всъщност ще даде по-добра защита на потребителите чрез асоциациите и независими публични органи. Така те ще могат да действат, да спрат нарушаването на правата на потребителите и да има обещетения, когато тези права са нарушени. Това ще помогне особено на уязвимите потребители и нези, които не пристъпват към защита на собствените си права. Предложението е в отговор на силната защита на правата на потребителите, като се отчита съразмерността. И Предложението предвижда доста голяма гъвкавост за действие за държавите членки. Целта ни е да намерим решения, да защитим правата на потребителите, но също така да гарантираме справедливо отношение към търговците. В самото начало комисията ясно посочи, че не желая да се създаде една култура на а, прекомерно подаване на искове. Това е европейския начин за търсене на колективно обещетение, което е и справедливо спрямо а, стопанските субекти, но не възприема а, начина на действие по подаване на групови искове в САЩ и има определени субекти, които могат да действат от името на потребителите. Отбелязвам по-конкретно предложението за въвеждането на по-строги критерии за онези субекти, които има право да действат и също така да се отчитат различните процесуални различия. Нужно е да имаме ефективни правила за реално реална защита, която и да е съразмерна, което да защити и потребителите и инициативата за колективни искове. Отправяме ясно послание към потребителите в Европа, че Европейският съюз е загрижен за тях. Следователно смятам, че вашето гласуване в предизборната ситуация ще бъде от особено значение. Благодаря. Много ви благодаря. Не виждам господин Майер също така. Много съжалявам за което. За това преминаваме към групите. Господин Свобода е пръв за минута и половина от ДНП. Важена пани председайци, важена пани комисарко, мислим, че е на... Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, в началото искам да благодаря на колегата Дидие за работата, която той свърши по този текст. Благодаря и на вас, госпожо и комисар, за това, че създадохме стандарт за защита на потребителите. Настоящия текст дава важен принос за защитата на интересите на потребителите. По той едновременно с това не създава предпоставки за прекомерното внасяне на колективни искове а да се използват само тогава, когато става дума за защита на интересите на потребителите, а не за печелене на пари. Благодаря. Мерси, oh, Много ви благодаря, госпожа Делво, за минута и половина от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Е, Десницата в този парламент нямаше огромно желание, но в крайна сметка, благодарение на господин Дитие, стигнахме до съгласие. Днес 19 държави членки имат механизми за такива колективни искове и не винаги работят ефективно и ефикасно. Новото предложение за директива ще даде възможност за гарантиране на минимални европейски стандарти, ще се защитят правата на потребителите, които ще могат да подават рекламации срещу стоки. Новото за нас беше да се спомогне е, създаването на представителни организации, които да могат да представляват същи тези потребители, да гарантираме прозрачността и липсата на интереси, да ускорим процедурите и да гарантираме правата на потребителите. Аз съм удовлетворена, че резултата е, е добър. Но има и някои съжаления. Първо, приложното поле. Гражданите е, не са само потребители – когато се оказва някаква щета на околната среда, например от безкрупани предприятия. Имаме жертви. Жертвите също заслужават да имат права а, и трябва да могат да подават такива искове. Второто ми съжаление е, че съветът много фриволно или дори безмислено, а, защото не е едно и също, а, не намери обща позиция и съответно не може да се постигне съгласие по време на този мандат. Е, този инструмент е много важен за потребителите и не може да стане. Благодаря. Благодаря за употребената дума фриволност. Имаме обаче проблем, защото колегата Пакет не е тук и за това преминаваме към господин Ван Милтенбург – от името на Алде за минута. Благодаря, госпожо председател. Е, за да бъде пазар стабилен, е, трябва да имаме доверието на потребителите. Нарушаването, нарушенията, извършвани от Фейсбук, от пазара и така нататък, е, подкопават това доверие. Утре ще гласуваме закона за колективните искове. По този начин ще създадем основа за подаването на такива искове. По този начин заздравяваме позициите на европейските потребители и създаваме по-добър баланс между производители и потребители. Сега е ред на съвета, който бързо трябва да заеме позиции и да влезе в преговори с новия парламент след изборите, за да може потребителите да могат да наложат е, правата си навсякъде в Европа. Господин Лебретон има думата. Благодаря. Европейския съюз обслужва банките и големите предприятия. Това не е съюз на народа. Искаме да засилим правата на потребителите. Проекта на директива, който е тук пред нас, всъщност иска да създаде на европейско ниво групови искови. Това американците наричат клас акшън. Става дума жертвите е, на някаква погрешни действия, да се групират, да имат общи искове пред националните съдилище. Спешно трябва да се създаде такава процедура, защото само няколко а, държави членки притежават такава процедура. Резултатът е, че американските потребители са много по-добре защитени от европейските такива. Например, в, в аферата Дизелгейт, Фозелгер 22 милиарда плати в САЩ на своите клиенти, а практически нищо не е платил на своите европейски клиенти. Процедурата, която записва тази директива, ще даде възможност да се подобри и положението, което има в момента. Ще има групови искове, които ще бъдат подавани от асоциации с нестопанска цел, които ще информират съответно хората дали могат или не могат да подават такива искове. След това ще трябва да се изплати от съдът общо обещетение. Проекта за директива всъщност иска да защити тези национални системи, които вече съществуват. Такива има в Франция от 2014 година. Надявам се тези групови искове в Европа да бъдат по-успешни от френските такива, които са катастрофални до момента, тъй като е прекалено тежка е процедурата по тяхното подаване. Госпожа Розиер я няма. Госпожа Шалдемозе за минута tak for det det indre marked er en god ting men det er et stort øh, område og ofte står forbrugerne съм... Искове се нещо хубаво, но сферата е доста голяма и много често потребителите се оказват слабата страна в единния пазар. Затова искаме е, да се създаде правен инструмент за вътрешния пазар, за да могат гражданите да упражняват правата си. Точно такъв е, инструмент създаваме в момента. Правото на колективни искове е, дава възможност е, за създаването на един по-добър пазар. В случая на Дизелгейт видяхме, че това, че нямаме такива колективни искове в Европа, поставя потребителите на много по-слаби позиции, отколкото американските потребители. Затова се радвам, че правим първата стъпка, че създаваме и в Европа инструмент, с който може да защитим е, колективните интереси на потребителите. Благодаря. Господин Пакет, вие се появихте, затова мога да ви дам сега думата извънредно. Благодаря, госпожо председател. Schort wat met de toepassing van onze Europese Става дума за а, прилагането на европейските правила. Потребителят а, всъщност е жертва, защото е изоставен от Европа, от производителите и от институциите. Защото кой потребител би могъл да се впусне в дълги и скъпи съдебни производства срещу някой голям концерт. Това е нещо като Давид срещу Голят. Но трябва да бъде по-просто потребителите да предавят правата си, трябва да бъде по-просто да могат да бъдат обещетени. За целта ни е необходима система за подаване на колективни искове, която да е действена, без обаче да се стига до ексцеса а, на американската система. Ние в Белгия сме пионери в тази област и се надявам всички потребители да се възползват. Госпожа Гепхарт. Госпожо председател, първо искам да благодаря на комисаря Юрова защото тя най-накрая направи нещо, за което парламента отдавна настоява, а комисията не реагира. За това специално и благодаря. Много ми се искаше днес да мога да кажа на европейските граждани, ето, предлагаме ви европейско решение, колективния иск за налагане на вашите интереси. Но за съжаление това не е така. Ние вършим добра работа, правим добри предложения, каквото е този доклад, но за съжаление съветът е не участва. И до този момент а, нямаме позиция, а, дори няма поставени основи за преговори с парламента. А, много съжалявам за това, защото по този начин се отлага гарантирането на правата на европейските граждани. По този начин ни се пречи да изпълним това, което сме обещали. Ние няма да отстъпим, няма да спрем и през следващия мандат, докато не бъде създадена възможност за подаване на колективни искове в Европа. Благодаря. Няма никой, който иска да се изкаже спонтанно. Спонтанно, госпожо Юрова, давам ви дума. Благодаря ви много за изказванията. Действително, Дизелгейт бе една от причините, която ни даде сили да започнем работа, защото това е една основателна причина да предприемем действие и да дадем ясен знак че има възможност европейските потребители групово да защитават своите права. всяка държава членка, където има подобна ситуация, например в Испания, имаше големи затруднения поради неизгодните а, договори на банките, които ощетиха 60 хиляди души с а, тези неизгодни ипотечни договори. Така че искам да ви благодаря за подхода, благодаря и на докладчика и съм убедена, че този доклад ще получи необходимата подкрепа от Европейския парламент и от съвета. Ние трябва да направим възможно най-много преди изборите. Това е една необходима стъпка за защита на интересите на потребителите и съм убедена, че ще го направим. Благодаря ви. Eh И аз ви благодаря, господин Дития. Заповядайте, за да закриете този дебат. Благодаря, госпожо председател. Комисарът Юрова каза две неща, които са много важни. На първо място, че целта не беше да наказваме чисто и просто, а, чи, а искаме просто да обещетим жертвите, е, за да може да им получат те обещетения. Следващото е, че този текст е, успя да избегне всички е, клопки за постигане или е, за получаване на система, която да е подобна на американската. Благодаря на колегата Свобода, който напълно напълно подкрепи е, НП. Благодаря на Жил Люберетон за това, че работи много конструктивно с мен и на Мади Делво, която по време на всички дискусии е, показа, че е много отворена, че има огромно желание да търси и най-вече да намира компромиси. И така трябва да кажа, че ми се иска съвета да работи по-бързо, но в крайна сметка ако бъдем избрани отново, може да продължим по този път, за да приключим тази работа в рамките на трилозите. Разчитайте на нас, разчитайте на мен. Искаме да защитим а, европейските потребители, няма да ги оставим. Благодаря ви, господин Дидие. Затова приключи нашия дебат. Ще се гласува утре по него. Комисаря Каниете е тук вече и ще започне следващия дебат. Parfait. Donc, je crois que nous pouvons euh, Чудесно. Последни развития във връзка с скандала Дизелгейт, изявление на комисията, господин Каниете. Заповядайте. Мадам Прешид. Госпожо председател, почитаеми депутати, доста месеци изминаха от избухването на скандала с Дизелгейт – производители в Европа бяха нарушили а, правилата за вредните емисии. Това имаше а, многолико отражение избе накърнено доверието на европейските потребители в промишлеността и доверието в регулаторната рамка. Заедно с Европейския парламент и съвета, комисията положи максимални усилия за да сложи край на този скандал, за да възвърне доверието. Доста беше постигнато. През май 2018 година въведохме една по-ефективна система, която гарантира прозрачност и ефективност е, и налагане на глоби. Успяхме да въведем по-точни мерки за измерване по отношение на емисиите. Тази процедура дава много по-реална представа за емисиите по пътищата и допринася за ограничаване на тези емисии. Ще дам един пример. Дизеловите коли в момента имат изискване за 40 мг на километър. 700 е, мг на километър при реално използване. Регулаторните системи в света а, не могат да се мерят с това. Ние а, успяхме да възприемем и допълнителни съвети за хармонизирани процедури за изпробване по отношение на потреблението на гориво. Нови тестове бяха въведени, които ще бъдат променени според потребностите – в случай, че държавите членки са в нарушение на правилата за одобрение от декември 2016 година бяха направени изменения в законодателството и предприемане на съответни мерки. През ноември 18 година бе въведена и платформа за споделяне на информация между държавите членки, засегнати от Дизелгейт. На базата на това комисията редовно публикува актуална информация. До тук комисията не може да налага задължително изтегляне от пазара. Това остава отговорност на държавите членки, които трябва да упражняват надзор над производителите и да прилагат правилата. От септем... до септември 2020 година новата... новия рамков регламент ще определи а, налаганите санкции и провеждането на тестове. Към момента няма комплексна информация по отношение на изтеглените от пазара коли. 2 милиона коли по пътищата на Европа се нуждаят от осъвременяване. И продължаваме с мерките за по-високо качество от запад на изток. Има оспорване пред Общия съд един от регламентите на комисията, който въвежда процедури по отношение на факторите за съответствие по тази процедура. Тези фактори са необходими за отразяваме статистическите отклонения по отношение на процедурите, а също така и маржа на допуснатите грешки. През декември Общият съд постанови кога тези фактори могат да бъдат възприяти. Комисията обжалва. В Германия, Унгария също беше отправено такава жалба. Тези фактори за съответствие са е, изисквания, които не са съобразени с минималните изисквания, но в същото време аз не мога да гарантирам кога ще приключи процедурата по обжалване. Подготвяме едно предложение, което ще бъде възприето през април месец, за да можем да прилагаме тези фактори за да можем да а, ограничим а, параметрите по втория фактор в момента, в който това е възможно от технологична гледна точка. Това е добра новина за вас. Нещата са в ръцете на съвета. Сметната палата в своят доклад по отношение на реакцията по скандала отчита ускореното въвеждане на изменения в законодателството. Сметната палата на Европейския съюз също така посочва, че може още да бъде направено, но ще отнеме време, докато предприемем тези допълнителни качествени изисквания. Комисията подготви а, пътна карта, която определя инструментариума който ще предотврати избухването на подробен а, скандал. На 18 март ще имаме а, такъв, а, такава конференция в Крайова и а, бих искал тук да приключа с малко по-положителна нагласа. Имаме много амбициозни цели възнамеряваме да приемем много важни инициативи и регламенти и трябва да се подготвим за тази революция в тази промишленост. Благодаря ви. Благодаря, започваме дебата с социалисти и демократите. Госпожа Рево Делон за две минути. Господин комисар, трябва да кажа, че съжалявам, че пред нас не е госпожа Минковска, за да говори за съответствието, защото тя беше тази, която дебатира с нас по този въпрос. И ми се изумена от това, което казахте. Казахте, че сте удовлетворени от всички действия, които вече са предприяти от Европейската комисия от началото на Дизелгейт. Има много фактори, е, които са много еластични, които Европейската комисия прилага в този пакет за тестовете в реални условия, който бе анулиран от съда. Едно решение, за съжаление, което бе обжалвано от някои държави, но и дори от самата Европейска комисия. Ако съд беше премахнал този акт по изпълнение, то беше защото това върви срещу Евро 6, нормите, които определят азота и другите емисии от автомобилите. Госпожа Милковска, когато дойде тук пред Комисията по транспорта на 20 февруари, пред депутатите от тази комисия, каза, че комисията ще направи всичко възможно и ще сложи същите а, фактори фактори, които до момента са заложени. Трябва да кажа, че съм изумена да се даде възможност да замърсяваш с такава толерантност е нещо, което обижда този парламент и най-вече поставя под въпрос въздуха, който дишаме. Ако Европейската комисия излиза с такова предложение, ние можем само да го отхвърлим, нищо друго. унези, които правят автомобили, трябва да поемат своята отговорност и да оттеглят всички автомобили, които не отговарят на нормите на Евро 6. Констатирам, че Европейската комисия просто печели време и започва юридическа битка с съда времето, което печели комисията, е време загубено за планетата. А ние няма да имаме втора, няма как да я загубим и няма да има планета, на която да се пренесем. Милиони граждани излизат всеки седмица по улиците, за да кажат, че ние, политиците, трябва да се борим срещу замърсяването в спешен план. Положението е изключително сложно а, за гражданите, които не могат да дишат в градовете, тъй като е пълно с азот и а, други газове. Сложи се и един а, една долна граница или всъщност горна граница за фините частици. Казваше се, че три дни в годината не трябва да бъде надвишаван, а се надвишава вече примерно в момента 19 дни подред. Господин Демесмекер за минута и половина от ЕКР een tweede dieselgate schandaal voorkomen dat is wat we wilden met de reeks aanbevelingen van. Искахме да предотвратим с препоръките на нашата комисия един втори скандал Дизелгейт. Следя тази тема и трябва да ви кажа, че е, е пролет, но ние все още не е, засаждаме новите картофи. Това означава, че имам още много а, работа. Пресата пише, че е възможно да има втори скандал от Дизелгейт. От това обаче никой не си вади а, полки. През 2016 бяха въведени пределни стоености за азотните окиси, тестове в реални условия, но сега разпоредбите се отслабват. Ние гласувахме против, защото имаме технология да се достигнат, да се намалят пределните стоености азотни окиси и в реални условия. Съда казва, че е, тези пределни стоености са незаконни. Комисията обжалва. Е, политиката за постигане на по-чист въздух обаче би била от полза на всички. Е, Госпожин, господин Хербранди. Искам да се спра на две неща тази вечер. На първо място, парламентът всъщност не получи реален отговор от Европейската комисия на въпросите зададени от анкетната комисия, да, комисарят Бянковска изпрати а, някакви препоръки, но това не бяха заключенията и ни бе казано, че това е прерогатив на председателя на комисията и тя не може да даде отговор. Това е странно, като имаме предвид, че а, комисията работи а, като колективен орган. И аз изисквам от комисията преди края на своя мандат да ни изпрати реален, действителен отговор с заключения и препоръки. На второ място. Никога не изчистихме бъркотията, породена от Дизелгейт. Да, имаме нов законодателен акт, но има а, милиони а, автомобили с а, такива а, фалшиви устройства. Какъв е европейският подход? Оставяме държавите членки да действат и какво виждаме? Ня... Държави членки, които предприемат мерки, а, които биха могли да а, изтеглят тези коли, а, всъщност се изнасят в други държави членки и проблема остава европейски по своя мащаб и не се отнасяме сериозно към последствията, които засягат милиони европейски граждани. Комисията би могла да предприеме е, координирани силни действията. Затова, господин комисар, отнесете се сериозно, уредете една среща на високо равнище и принудете производителите в Европа да си от... приберат тези коли и да има законодателство, което да изисква актуализация и на софтуера, и на хардуер на тези коли. Господин Айкалт, за една минута. Thank you. Thank you. Uh... Благодаря. Господин комисар, ще кажа я, че аз съм неудовлетворен, подобно на депутатите преди мен. Да, знаем, че има някакви подобрения, ние работим по тези подобрения, но все още има доста въпроси, които въобще не са засегнати или решени. Това, което каза колегата Хербранди е така. Има още автомобили, които замърсяват. Знаем, че те са коли от Дизелгейт, за които Европейската комисия не предприема никакви действия, т.е. не събира държавите членки по този въпрос. Това е много безпокоително. Има един друг въпрос – който искам да добавя. Знам, че има случаи за нарушения. Между другото, комисар Менковска винаги обещаваше, че ще има все повече такива дела. По време на дебатите го казваше. Дали го казваше само за да ни успокои или, или ни лъжеше, или ще има такива дела, които подготвяте и не са тръгнали. Така или иначе, какво се случва с тях? И накрая имаме казуси пред омбудсмана. Искаме повече прозрачност. Прозрачност и по техническите работни групи. Тук Европейската комисия отказва да ни даде протоколите от техническите заседания. Имаме нужда от тях, защото в противен случай постоянно смятаме, че прикривате а, лошите позиции на държавите членки, прикривате техните действия. Госпожа Килонен за минута и половина от ГУЕ. arvoisa puhemies hyvät kollegat meillä on vakava Уважаеми колеги, трябва да се погледнем в огледалото и да видим какво сме направили по този важен въпрос, какъвто е правата на потребителите. Разговарях с много хора, и те задават е, е, много правилен въпрос. Какво те могат да направят, за да се борят е, с измененията на климата, да намалят емисиите на частици? Защото хората са си купили автомобилите, доверявайки се, а действителността се оказала друга. Сега какво е нашето законодателство, какви са нашите действия, те достатъчни ли са? А, също така трябва да си даваме сметка, че потребителя се доверява на продуктите, които той купува и които са одобрени на основата на нашето законодателство. Затова аз смятам, че трябва да погледнем нещата в по-широк контекст. Когато става дума за бъдещето на дизеловите автомобили, трябва да видим как да ги заменим, как да направим така, че автомобилите на биодизел да навлязат повече на пазара. Това са все въпроси, които а, изискват своите отговорите. Много неща трябва да поправим. Много неща трябва да поставим на мястото им и по отношение на законодателство, и по отношение на доверието. Госпож... президенте. Благодаря, госпожо председател. Това година и нашата комисия, която бе анкетна комисия, която се опита да хвърли светлина върху Дизелгейт, вижда, че неефективност и нежелание за никакво предвижване описват държавите, членки, комисията, както и автомобилните предприятия по този скандал с емисията. Наистина, днес имаме нови правила за хомологизацията, които казват, че ще има повече наблюдение на пазара. Говорим за европейски обещетения, които се надявам в един момент да опазват хората при такива случаи, като манипулиране на емисиите. Истината е обаче, че Дизелгейт виси, виси като камък на нашия врат, защото неговото наследство е пред нас. 43 милиона а, мръсни автомобили, ако мога така да нарека, остават по улиците, защото няма задължително отзоваване на тези продукти. До момента, до който онези, които са направили тези автомобили, не платят за това, че са излагали на гражданите, са замърсили въздуха, който дишаме в нашите градове, членове, не можем да затворим последната страница на този скандал. Европейската комисия, правителствата трябва да поемат своята отговорност пред, своите, пред нашите граждани. Гражданите очакват цялостен отговор. Нашата комисия, анкетна комисия ЕМИ, се опита да направи това. Много хора постоянно искат от нас да отеглим тези автомобили и пита, ще каже ли най-накрая смело Европа на направилите тези автомобили да изтеглят колите или да им сложат устройства, които да премахват замърсяването. Госпожа Шал де Монсе. Благодаря. Както казаха колегите, а, и аз се питам как може комисията да говори толкова положително за себе си, как може да е доволна от това, което се случва. Да, имаме нови правила, хубаво е, че ги имаме, но те ще влязат в сила едва 2020 година. И освен това, все още милиони мръсни автомобили се движат по европейските пътища. Много държави членки. Е купиха тези автомобили, ремонтираха ги. 20 държави членки не следват правилата и проблемът е огромен. Те замърсяват околната среда, застрашават здравето на хората. Знаем какви са тези автомобили. Изобщо не мога да разбера как комисията може да бъде доволна, след като толкова много такива автомобили все още са по пътищата. Трябва да се направи нещо. Би трябвало да може да се направи нещо за в бъдеще не трябва да бъдат оставени на доброволен избор. Автомобилите трябва да бъдат изтеглени, трябва да се дадат гаранции, че ще се спазват правилата. Много по-ясно трябва да се види как е, работят е, нещата. Неправителствените организации също трябва да могат да проверяват дали се спазват е, правилата. Трябва да можем да сме сигурни, че автомобилите, които се движат по нашите пътища, ще станат по-чисти. Това е добре за гражданите, за околната среда и за климата. Тези автомобили не трябва да бъдат продавани по-нататък в страните от Източна Европа, където хората нямат толкова много пари. Комисията най-после трябва да направи нещо и то сега, а не да го отлага. Господин Золотовски за минута. Мерси, мадам ла президент. Шановни панство, пане комисажу. Госпожо председател, господин комисар, Дизел Гейт бе действително голям скандал. И производителите на автомобили не си поеха отговорността. И всъщност самите притежатели на автомобили предприяха действия в съда, за да поведат битка но Дизел Гейт не е една битка с под самите собственици на автомобили. Не можем да се борим за по-чист въздух, като в същото време а тези, които страдат, са местните жители. Трябва най-после да дойдем на себе си. Госпожа Дели. Скандал до Дизелгей. Вече преди 4 години започна този скандал. Над 30 милиона автомобили имат емисии над лимита. Самия парламент създаде анкетна комисия, направи препоръки. Всичко остана без отговор. И сега Виждаме какво е замърсяването. Да ги оставим по пътищата ли тези автомобили, да оставим потребителите да не получат обещетение. Европейската комисия, без да отговори на тези спешни въпроси, предпочита да каза на автомобилстроителите, вие не знаете да спазвате нормите. Не е проблем, продължавайте да замърсявате. Ама чакайте, какво говорите? Искаме да се изтеглят всички тези автомобили, и препоръките, които направихме да бъдат приложени, да не се заплашва здравето на гражданите за чужда сметка. За кого управлявате? Не управлявате ли за гражданите? Никакви действия не бяха предприяти. Няма спонтанни изказвания. Господин комисар, давам ви думата незабавно. Благодаря ви за този дебат. Тази вечер вашите въпроси бяха съвсем уместни. Споменахте и процедурите за нарушенията. През 2016 8 такива процедури бяха подети от Европейската комисия, Обединеното кралство, Чехия, Германия и много други държави предприеха такива мерки за не спазване на вътрешното право от автомобилостроителите и съответните правила за емисиите. Изпратихме официални уведомления на Германия, Люксембург и Испания. Също така изпратихме такова писмо и на Италия по отношение на тяхната стратегия и а, един от моделите на Фиат и получихме отговори от държавите членки, изчерпателни доклади. Ние ще продължим да следим развитието на всички тези отделни случаи. Някои от вас се спряха на въпроса за изтеглянето от пазара на автомобилите. 2018 имаме взето решение и държавите членки в момента актуализират информацията за задължителното изтегляне от пазара на а, коли, които не са в съответствие в момента а, а, се а, предоставят такива доклади от а, Австрия, Нидерландия, Германия и автомобилите, които които са изтеглени към март всъщност гласят, че до 80% от колите са из, от, те, изтеглени от пазара. В някои държави този процент е по-нисък, но имаме а, пътна карта, според която 90% от колите трябва да бъдат изтеглени от пазара до 2019 година. Държавите членки и самия отрасъл предприемат необходимите мерки, но все още са необходими допълнителни действия. Работим по единни правила и ще положим усилия правилата за емисиите да бъдат спазвани. Освен това, ще бъдем на штрек за прилагането на новите правила и ще подпомогнем държавите членки в търсенето им на нови решения. Принудителното изпълнение обаче е най-вече задължение на държавите членки и те трябва да спират автомобили, които не отговарят на условията. Държавите членки и сектора и ние трябва да работим заедно. Може да разчитате на нашата подкрепа и разчитаме на подкрепата на парламента. Благодаря. С това закривам дебата. В четвъртък ще бъде гласуването. Господин Хербранди, Искате нещо по процедура ли? Да, госпожо председател, имам процедурен въпрос. Европейската комисия не отговори на въпроса ми, защо същата тя не е отговорила на всички препоръки и заключения от нашата анкетна комисия. Не искам комисаря да отговори незабавно сега на това, но като председател ще ви помоля комисията писменно да отговори в максимално кратки срокове, ако може тази седмица, за да предприемем действия. Благодаря. Благодаря ви, господин Хербранди. Това ще помолим да направи Европейската комисия. Наистина преминаваме към следващия дебат. Господин Бони, неговия доклад за диктиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Заповядайте, господин Бони, за 4 минути. <clears throat> Уважаеми е, колеги, е, господин комисар, бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка. Успяхме да е, изработим компромиси по всички въпроси, по които мненията ни се изменяваха. Утре е, ще се гласува. Това, което е важно, обаче, че ние предлагаме общи е, е, решения, не всички от които са възможни към днешна дата, тъй като няма технически тестове. Затова искаме да помолим комисията да предприеме действия преди прегледа на директивата. За какво става дума? Автомобилният сектор отговаря за голяма част от енергийното потребление 22% от парниковите газове се причиняват от газове поради тяхното сцепление с настилката. Новото етикетиране на гумите ще допринесе за създаването на по-екологични, економични, ефективни гуми. Това е важна стъпка напред, защото потребителите ще знаят повече за разхода на гориво, сцеплянето с влажна пътна настилка и шума. Етикетирането също ще ги информира относно сцеплението с сняг и лед. Това е нещо ново. Освен това, в системата за етикетиране ще бъдат включени а, е, и нови и типове гуми, които до сега не бяха включени, например гумите втора употреба. Това ще направи гумите по-добри за кръговата економика. Въвели сме задължение в новата директивата а, е, за тестове за износване из... живота на гумите и а, а, материала, който се използва. Всичко, цялата тази информация ще се съдържа на етикета и потребителя ще може да получи. Това ще допренесе и за повече прозрачност, защото ще има задължение гумите да се регистрират специална база данни за продуктите. Тази информация също трябва да се съдържа на фактурите а, от издавани от продавачите или да бъде и ако информацията не се съдържа в самата фактура, тя трябва да бъде прикрепена към нея. Така ще се знае повече за продуктите а, с оглед на различни критерии. Благодаря. Господин Каниете, заповядайте от името на комисията. Госпожо председател, господин Бони. Съществуващия регламент за гумите 2009 година изисква комисията да го преразгледа е, при технологичен напредък. След двогодишен преглед комисията излезе с предложение да преразгледа съществуващото етикетиране на гуми като част от е, целият пакет миналата година. Това е важно предложение, защото Пътния транспорт отговаря за 27% от енергийната ефективност и емисиите на парникови газове. 5 до 10% от горивната ефективност отива от вида гуми и тяхното триене с пътя. Искаме да се намали потреблението на горивите. Има по-голяма горивна ефективност. Ако има нови етикети, ще се спестят 129 джаула енергия, както и тонове въглероден диоксид. 4 милиона все едно 4 милиона автомобили са излезли от употреба. Ще бъде въздействието на това етикетиране. Искам да поздравя докладчика от комисията ИТРЕ за напредъка на този доклад в парламента. Смятам, че този доклад подсилва нашето предложение по особени въпроси и особено, що се отнася до етикетирането в интернет, показването на информацията, връзките с международните регламенти за гумите. Също се радвам, че доклада подкрепя нашето предложение, свързано с включването на гумите в базата данни данни за енергийно етикетиране. Смятаме, че може да има укрепване и в още зони. Например, докладът говори за различни класове, които обаче оставя непроменени що се отнася до текста от 2009. Настоящите класове JS не могат да бъдат продавани на нашия пазар, тъй като не отговарят на изискванията за сигурност премахването на GF класове, оставянето на останалите класове каквито са, означава, че няма други стимули за производителите на гуми да новаторстват, да бъдат по-ефективни и ефикасни и да пускат по-добри неща на пазара. Износването на гумите води до наночастици, които остават в околната среда и замърсяват. Това записахме и в стратегията за пластмаста на комисията. Това Европейската комисия смята, че когато излезе достатъчно добър метод за тестване, той трябва да бъде използван веднага. Делегирани акт е най-бързия метод, отколкото цялостно предложение. И накрая има някои други елементи, които ни безпокоят, като например все по-малкия контрол в държавите членки, Обаче съм убеден, че всички тези въпроси могат да бъдат преодоляни в процеса на съвместно вземане на решение. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря за минута, господин Мартен, от името на социалистите и демократите. Мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика господин Бони за това, че бе много отворен и ни е слушано. Според мен не е достатъчно това. Като че ли тук постоянно ние тук в комисията говорим за потребителите, потребителите, потребителите, а никога не говорим за гражданите. Аз искам обаче да говоря за гражданите и най-вече за отговорните граждани. Този доклад за етикетирането, разбира се, не открива какво и не, но е първата стъпка в една прозрачност. И чудесно. Обаче какво се случва? Вие го казахте, господин комисар. Микропластиката, нано пенопластът. Това са милиони тонове всяка година в Европейския съюз, които остават по пътищата и къде ли не, и вдишват нашите, ги вдишват нашите деца. Доклада нищо не казва за това. Искаме истински текстове и за износването, за да можем да защитим гражданите и да се произвеждат гуми, които не замърсяват и да ползват по-малко гориво, да са по-ефективни трябва каучука, който се използва, да идва от устойчиви гори, например, а не от замърсяване. Следващия е господин Радош. Госпожо председнице, господине поведениче, колегица и колеги. Благодаря ви. Господин комисарио, колеги, 25% от енергийното потребление се дължи на пътния транспорт, сухопътния. Така че това е един доста значим сегмент, който е свързан не само с потреблението на енергия обаче, но и с здравеопазването, замърсяването с шум. Така че е много важно да направим преглед на този регламент и да предвидим някои нови а, стимули с оглед по-високото качество на продукта, като се инвестира в по-качествени автомобилни гуми, които да са по-ефективни енергийно. А, ние подкрепяме тази идея, на идеята за по-низкокачествени гуми. Благодаря. Благодаря. Що се отнася до гумите? Това е един сектор, където е много важно да има прозрачност. Прозрачност и дисциплина. А, има голямо потребление на този продукт, както знаем. Това е важно, защото излиза и риск. Риск за човешкия живот. Важно е съответно да се направи оценка. Оценка на въздействието на околната среда на тези гуми. Принципа на прозрачност, господин комисар, е, е изисква ясно законодателство. Законодателство разделено по сектори. В същото време е нужно да се подходи кръгово, в духа на кръговата економика. Трябва да знаем, че потребителите трябва да бъдат ясно информирани, трябва да знаят какво е нивото на сигурност, енергийното потребление и не трябва конкурентоспособността да бъде, на нашата индустрия обаче да бъде поставена под въпрос. Трябва да направим така, че да работим по-добре. По-добре, е така, щото да се намерят по-сигурни пътища в Европа. Благодаря. Е Няма никой записан спонтанни изказвания, така че господин е много бързо вървим, но такъв е живота. Мадам президент, honorable members, Почитаеми депутати, благодаря ви за приноса ви в този дебат. Една от ключовите цели на нашата енергийна политика е именно пътният транспорт. Потреблението от колите, тежкотоварните и лекотоварните изисква наличие на коректна информация и своевременна информация и предложението на комисията цели да и изискванията по отношение на шумозамърсяването и надежността. Призовавам Европейския парламент да подпомогне амбициите на комисията, за да може да бъде направен правилния избор по отношение на безопасността и очаквам окончателните разисквания по тази тема в процеса на вземане на решения. Благодаря. Merci beaucoup. Monsieur Bonny.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 важен за тристранните разговори, които предстоят. Постигнали сме много неща. Това, което каза господин Мартен, също е много важно. Като че ли няма превод на английски? Да, няма устен превод на английски, но можете да започнете от начало на вашия роден език. I will continue in English thank you very much again to all, to Mr. To, to, uh, to Mr. Commissioner, to... Тогава все пак ще го кажа на английски. For future work in trilogues, probably... Поставихме много добра основа за е, бъдещите тристранни разговори, може би и за работата на следващия парламент. Ние разбираме че е много важно, е, че цялата я... прозрачна информация е предназначена за потребителите, но трябва да засилим нашата работа за намаляване на вредното въздействие на гумите, тъй като си говорим и за пластмаса. Европа се бори срещу отрицателните последствия от използването на пластмаса. Благодаря. Съвсем кратък беше този дебат. Той бе изчерпан. Гласуването по тази тема ще бъде утре. И сега много сме кратки и затова бързо преминаваме към едноминутните изказвания. Няма много хора в залата. Господин Токе ще започне, тъй като е тук. Elnök asszony, az utóbbi években az Európai Bizottság rendre Sajnos két olyan európai polgári kezdeményezés is. Европейската комисия през изминалите е, години отхвърли две европейски граждански инициативи във връзка с националните младсинства. Ние изразихме нашето недоволство, но съда в Люксембург отхвърли по двата случая незаконните решения на комисията и даде зелена светлина на двете инициативи за защита на националните мълцинства. Искам да привлека вашето внимание към инициативата към Националния съвет в Румъния работещ за слабо развитите райони, в които живее унгарското младсинство в Румъния и върху това, че се дискриминират тези региони. Средствата за тези райони трябва да дойдат от Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд. Събрали сме вече 1 милион подписа. В момента събираме още 1 милион. Госпожа Уорд. Отбелязваме 40 годишнина от представителството на лейбористската партия в Европейския парламент. Лейбористките изиграха огромна роля в живота на този парламент, не само за комисията ФЕМ, но и в други сфери, като например економиката, вътрешния пазар, международната търговия, здравеопазването, външните работи, развитието, културата и образованието. Искам да отбележа имената на жените пионери преди мен, на сестрите, които заедно с мен 2014 години Джейни Бакен, Бамбара Касъл, Ан Клуи, language. Christine Crawley, Carol Tung, Pauline Green, Anita Pollock, angela Billingham, Veronica Hardstaff, Glenis Kinnock, Ellen Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy, Linda McAvan, Nina Gill, catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. 100 години, откакто жените вече могат да гласуват. Сега имаме а, статуя, която отбелязва суфражетките. Там жена държи един знак, който казва, че коража води до кораж. Имаме нужда от кораж много повече. Затова призовавам жените в Обединеното кралство в Европа да защитат европейските ценности и да продължават да ги защитават. Благодаря.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 Когато социал-демократите бяха на власт, казаха, че Швеция няма, няма граници, след което социал-демократите констатираха, че в Швеция има много граници. Трябва да се предотврати присъединяването на младежа към десните екстремисти. Сега лошия на резултат беше приписан участие на тези непредружени деца. Това наистина е игра на най-високо политическо равнище, цинична игра, незачитаща човешкото достоинство. Ние, социал-демократите, не бива да поддържаме тази игра само за да печелим анкетите. Господин Соле. Срамно е, наистина. Много граждани изпитват точно срам предвид мерките, които се предприемат срещу членовете на парламента Жорди, Санчес и други. Те са в затвора от 450 до 500 дни вече. Имаше референдум, който е всъщност проява на демокрация. Това е гласа на хората, прокурорите и съдиите. Излязоха с, с довиводи, които са преувеличени, пълни с лъжи и фалшива информация и обвинения, които са неоснователни. 2017 година твърдят те, всъщност не е имало е, избор, а всъщност това е било едно възстание срещу властта и държавността много в Европа, за да поддържат единството на нацията, поддържат и тази теза. Президент, a calamidade abateu-se sobre as regiões крайна сметка какво се случи? В Мозамбик имаше бедствено положение. Разруши се 90% от, разруших 70% от градовете. Броя на смъртните случаи вече е 447 човека. Опустошение в региона. Ще има след това и малария, и холера най-вероятно. Има вече такива случаи не! обещаха 290 милиона евро. Европейският съюз 3,5 милиона, за да помогне не само на тази страна, а и на Зимбабве и Малауи, които също са засегнати. Трябва да се увеличи тази сума драстично и то бързо. Освен финансовата помощ трябва и материална помощ да се отпусне, както и медицински грижи. Всички мерки трябва да бъдат дадени, като например да се отпуснат средства от фонда за развитие или мерки като например помощ за тази страна. W ostatnich dyskusjach nad wypowiedzią przewodniczącego tajaniego powołano się po raz kolejny tutaj na postać Наскоро парцата Таяни спомена от Яро Спинели, един от основателите на Европа в своя сказване, Неговия портрет виси в сградата на Брюксел, една от сградите е наречена на него, наричат го пример за демокрация. Той всъщност обаче беше комунист а комунизмът а, а, е система, а, извършваща геноциди. Манифеста на господин Спинели обаче възпред от Европейския съюз. Това означава, че диктатурата на една революционна партия е наложена. Алтиаро Спинали, с други думи, не беше никакъв демократ, госпожа. Děkuji за udělení. Tento týden se měla završit jedna etapa Evropy. Тази седмица трябваше да бъде завършен етап на Европейския съюз. За първи път а, в, Европейския, в историята на Европейския съюз държава членка трябва да излезе. Великобритания. Никой обаче не се радва в Обединеното кралство. Държавата изпада в хаос. Това като серия безкрай, като сценарий безкрай ще има загуби. Стана ясно, че референдума е бил голяма грешка, но трябва да се съобразим с волята на избирателите. А какво става, ако разбирателите са, са разбрали, че са допуснали грешка и вече не искат да излизат от Европейския съюз? Онези, които предизвикаха референдума, не желаят да признаят, че се е стигнало до загубя, до такива се е стигнало за Обединената кралство и за Европейския съюз. Трябва да се е, приеме споразумение, което да позволи повторно провеждане на референдум. Господин Не. Уважаеми колеги, в е, тази зала често даваме уроци на тази или на онази държава, що е то правова държава. Често се случва на едни и същи държави да даваме тези уроци в същото време продължаваме да си държим очите затворени за неморалността която за съжаление стана вече норма в моята страна българия по време на управлението на герб. през последните дни стана ясно че представители на тази партия са купували имоти на цени в пъти по ниски от пазарните. няколко пъти се чу техният аргумент цената се договаря между купувач и продавач и няма нищо незаконно защо скъпи колеги младите семейства или хората с ниски доходи не успяват да пазаруват на подобни цени? как може да наричаш себе си морален законотворец или народен представител ако ти не умееш или просто не искаш да прилагаш закона? време е да се сложи край на тази морална деградация в страната с ширеща се корупция най задушаваната журналистика и най нисък стандарт на живот в европейския съюз. благодаря. Благодаря, господин Скрипек. Жие ако мних. Благодаря, госпожо председател. Той живее като монах. Това може да бъде изречение от притча с полука. За съжаление, тук става дума за убийство. Най-корумпираният олигарх в Словакия реши да поръча убийството на журналист. Журналист, който търсеше истината. Журналист, който искаше да разкрие истината този случай трябва да разтърси всеки един от нас, не само хората в Словакия. Искам да благодаря на Европейския парламент за борбата срещу корупцията. Това е система, която аз най-дълбоко презирам – благодаря на словаците, които излизат на улицата, за да протестират. И благодарение на такива актове изобщо се разкриват престъпленията. Господин Митрофанов, ще говоря за дисбаланса на миграцията в Европейския съюз. Европейския съюз гарантира придвижването на работна сила. Структурата и посоката на това придвижване в момента обаче не е положително за много от държави членки, защото е, много от по-бедните държави обучават студенти, а те заминават да работят в други страни. Това означава разрушаване на социалната структура и уронване на економическото сцепление. следващия законодателен мандат трябва да помислим за пряка европейска финансова подкрепа за високо образовани хора, за да ги мотивираме да си останат у дома. Може би някакъв механизъм, който да се прилага до момента, в който, до който разликите в заплатите между новите и старите държави членки не се е, промени, за да не заминават хората. Говоря за лекари и най-вече друг такъв персонал. Нека да се върнем към тази идея отново след изборите. Благодаря. Ви благодаря, господин Фария. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, no final da semana passada, as empresas energéticas espanholas com aval. Господин комисарио, миналата седмица испанското правителство удължи срока на действие на двете атомни електроцентрали. Въпросът е, минаха 17 години, а тези електроцентрали не са затворени. Те се намират много близо до а, реката Тардост и преминават през територии, които попадат в Натура 2000. Имаме уранови мини там с открит добив. Какъв е смисъл от тогава, господин комисарио, от а, екологични оценки, оценки за въздействието, ако те не функционират? Испания проявява по-голям интерес към произвеждането на електроенергия от атомни централи, вместо да гарантира бъдещето на новите поколения. Играем си на руска рулетка. Благодаря. Much, American... Уважаеми е, колеги, като се замислим за състоянието на дипломацията по света, констатираме следното. Разбира се, когато хората преговарят, не винаги са съгласни един с друг. По време на студената война имаше множество дипломатически е, канали, по които се договаряха решенията. Сега, а, уважаеми колеги, да участваш в дипломация не означава да се съгласиш с позицията на противника, а да ти чуят мнението. Необходимо е дипломацията да се използва за решаване на нерешените проблеми между държавите. Госпожа Заборска.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 която човешкия живот да се разбира като най-висше благо. Всеки човек трябва да може да живее достойно, дори когато е болен, дори когато е ембрион. Защитата на човешки, живота на човешкия ембрион е първото, което трябва да се направи. Това е първата стъпка към защита на човешкото достоинство. И натам трябва да се ориентира цялата ни политика, здравеопазването, екологията, миграционната политика и така нататък. Това е като копче под яката. Ако то е закопчано на криво, цялата риза ще бъде на криво. Господин Капут. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Драматично е положението при, с ксиелела фастидиоза, при лозите в пуля. Трябваше да има изкореняване на тези лузя, но не може това да се прави само със средства, които се изпращат на лозарите. Не е достатъчно това. Нужни са преференциални канали за финансиране на възможности за експериментиране на практики, които вече показват, че са ефикасни фитосанитарен тип. Например, има практики като експериментални такива с калифорнийски лози, които могат да бъдат тествани веднага и при маслините. Очаквам комисията да отговори положително на това на тази територия, където наистина е бедствено положението. Тази бактерия продължава да се разпространява. Не бива да забравяме, че трябва да се обърне внимание и средства за района Саленто, тъй като там има и опустиняване. И enfin, Андерсен. оратор. Може би това е последния понеделник, в който имам възможност да се изправя тук и да представлявам хората от Северна Ирландия преди Брексит. Нещо, което бе против демократичното желание на хората поради Брексит е, ще пропадне споразумението от добрия петък и идеята за неутралност. Слага се край на наймането на служители в полицията при 50 на 50 Всъщност е, Уестминстър бе загърбен. Всички кандидати, които имаха желание да заемат местата си, не, няма да имат тази възможност. И тези, които заявиха желанието си да останат, въпреки това, което прави английското правителство, отхвърлят факта, че британското правителство върви против нашите желания. Стоя тук и казвам на всички, които са тук и които ни слушат днес, може би това е последна възможност да мога да ги представлявам всички мои избиратели и ирландското единство е нещо, което всички сме прегърнали и много се надяваме, че ще успеем да се върнем тук да представляваме народа на Ирландия. Благодаря. Аз благодаря на всички. Благодаря на всички онези, които до този час бяха с нас. Много а, спокойни. Утре в 9 часа продължаваме. Протокола ще излезе. Закривам заседанието.